Уважаеми колеги, нека да започнем заседанието. Първа точка от дневния ред е обобщение на решенията, взети от координаторите на заседанието вчера. Решихме да отхвърлим предложението за създаване на работна група на правило 204, на базата на което се избира Европейския омбудсман. По време на заседанието на координаторите беше решено да се поднови работата по приложение 7 на правилника, в което се визират правомощията на Комисията по петициите. Ние поискахме секретарият отново да разгледа по какъв начин се назначава комисията, както и да разгледа новите правомощия на нашата комисия, съгласно правилника, който действа в момента. Можете да вземете отношение по съобщенията, след като приключа всички съобщения, свързани с решенията на координаторите. Също одобрихме идеята да бъде възложено проучване за правилата и новите елементи, свързани с гражданската инициатива, например, привличането на експерти, за да се разгледат по-подробно по какъв начин да бъдат прилагани правилата и какви са новите правомощи на нашата комисия, комисия в това отношение и как да действа в такива случаи. Що Координаторите поискаха отлагане на решението, свързано с определенето на докладчици, докато се обсъди въпроса с господин Лене като председател на съответната комисия. Имаше известно забавене, тъй като администрацията не можа да разгледа искането ни за доклад по собствена инициатива. На предходното заседание на координаторите обсъждахме този въпрос, но не успяхме да представим искането си пред конференцията на председателите на комисии своевременно. Госпожа Алкен поиска петиция 1040 от 2012 година да бъде разгледана. Също обсъдиха се срокове за представяне на изменения. Не успяхме да достигнем до съгласие. Имаме проекто доклад на господин Бойон. На 3 септември е крайния срок за представяне на изменения по този доклад. Могат да се представят изменения само по първата част на доклада, ако сте били участници в делегацията, която посети Галисия. Това са решението, които взехме. Сега давам думата на госпожа Алкен. Съжалявам, че заседанието на координаторите, което проведохме вчера вечерта, беше едно от най-лошите, от както участвам тези заседания. Всичко беше решено предварително. Беше решено предварително да няма никакви промени в нашите правила. Изглежда някои държави въобще не разбират за какво става дума в тази комисия. Относно правило 202 и делегацията в Галиция беше решено, че само ръководителят има правомощия, въпреки че в това правило е казано, че участниците имат такива права. Ако не може да се постигне съгласие, се взема решение на базата на мнозинството, което се събира. Аз изглежда съм единствената, която се придържа към правилата. А сега ние твърдим, че може това да се прави само от председателя. Това противоречи на опита, който имаме във връзка с омбудсмана, Разбира се, препоръките трябва да са отворени. Трябва да се защити малцинственото мнение в, в парламента. Да, ясно е, госпожо Алкен. Не, но не твърдете, че сме били единни. Благодаря, госпожо председател. мълцинствена група, като тази, от, която е госпожа Алкен, са защитени. Но гражданите решават кой да е в а, мнозинство и кой е в мълцинство по време на изборите. Когато говорим за посещението в Галисия, а, аз а, а, искам да кажа, че моята група има решение, което не беше подкрепено от моята група. Господин Бойон искаше да се приложи правило 52 в описателната част на доклада. Аз бих искал да гласуваме сега, тъй като е необходимо решението да се вземе в пълния състав на комисията. Трябва да гласуваме предложението да се приложи а, точка 52 от правилника. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Ако продължим казаното от предходния оратор за мнозинство и малцинство, трябва да кажем, че имаше трима членове на делегацията посетила Галиция и докладът, който беше представен от двамата членове от большинството, вече беше разискван тук в Комисията по петициите. Ето за това аз считам, че докладът е именно такъв, какъвто сега трябва да гласуваме. Разбира се, ние не сме готови за гласуването днес. Ние официално не сме представили альтернативен текст от господин Болон. Ние не разполагаме с такъв текст до тази сутрин. Считам, че трябва да направим обсъждане сега, как да процедираме. Може би да обсъдим доклада за Галиция. Анжелика Виртман не е тук. Ние представихме нашия текст при пълен консенсус и считам, че текстът, с който разполагаме, е официалният и той трябва да послужи за основа защото този текст беше представен от большинството, участвали в делегацията. Председателката, нека да не отваряме голям дебат, само кажете каква е вашата позиция и нещо повече. Булон. По процедурен въпрос Можем ли първо да гласуваме и след това да разискваме други въпроси, защото такава ни е програмата, време за гласуване. Някои от нас имат гласувани в други комисии. Нека да гласуваме сега и след това да се направят разисквания, ако трябва. One. One moment. Един момент. Моята гледна точка е точно обратната. Питам дали искате отлагане. Но най-напред трябва да стане ясно, че ние трябва да имаме възможност да изразим мненията си като депутати. Важното е, в тази комисия е да има възможност да се изслушват гражданите. Има ли някой, който иска да бъде отложено разискването? Само още една минута. Господин Голон, господин Мейер и след това благодаря, госпожо председател. Аз се присъединявам към направеното искане да се приложи член 52, да се гласува. Вие ни дадохте 15 дни, за да се постигне съгласие, но не беше намерено нито минута за това от колегите. Трудно е да се постигне консенсус при тези условия. Има, изглежда, силно желание да останем на нивото на първоначалния документ, изготвен от секретарията. И искам да се намери решение на проблема, който, извинете за термина, но в Гурчи всички е, преговори, които водихме. Следващия оратор в тази комисия е, имаме и комисия, анкетна комисия. Демократично е хората, които са участвали в е, посещението, да представят доклада. Господин Питър Кайст и аз участвахме в анкетната комисия посетила Фамагуста и там разпределението на силите беше 2 на 2. Взехме решение да представим доклада от името на четиримата, които посетиха в Магуста и трябва да направим същото и за Галисия да се отчита мнозинството, младсинството. Така винаги сме работили в нашата парламентарна комисия и ще продължим да го правим. Ако сте съгласни, можем да представим изменения. Но това е процедурата и не очаквам някакви неприятни изненади. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Аз съм съгласна с това, защото това е правно издържано но правилото, споменато от господин Булон, ми се струва, че не е правилно. Когато казваме, че има промяна в петициите, можем да кажем, че това се дължи на вашето отношение. Вие не искахте да разговаряте с нас, а вие дори правихте нещо като диктат. Вие казахте, че вие ръководите и прочее. Аз ви познавам вие бяхте изцяло манипулирани от Народната партия на Испания. Не се вслушахте в секретарията. Всъщност това са хората, които будят най-голямо доверие. Има депутати, които загубиха доверие. Тъй като има различни становища, които бяха изразени, бих искала да ви помоля да вземем сега решение по съобщението, които направих за решенията на координаторите. Вчера на координаторите. Координаторите решиха да работим, да бъдем на основния текст, представен господин Боло, да бъдат направени изменения до 3 септември. Тези изменения да се отнасят само за описателната част на текста и такива изменения да се представят единствено от тези, които са участвали в делегацията посетила Галиция. След това ще бъде направено обсъждане в комисията. Кой е за? Ако гласуваме с не, ще преминем към искането за прилагане на точка 52 от правилника ни. Ние ще проверим дали това е допустимо. И така, кой е за предложението, което направих? Текстът беше представен. Госпожо Занока, текстът беше представен преди една седмица. Господин Ло ме информира, че е разпространен текста. Така че нямаме възражения по текста, моля. И така, кой е за? Кой е за това, което решиха вчера вечерта координаторите? Кой е против? Again? Ok. Allora, la votazione. Добре. Има объркване. Гласуването е по това, което казах току-що и то се отнася до решението, взето от координаторите вчера. Тоест, основният текст, който беше представен от председателя на делегацията в Галиция, господин Болон, крайният срок за представяне на изменения е 3 септември. Може да се представят такива изменения по описателната част на текста само от участници в тази делегация. След това ще има възможност останалите членове на комисията да представят свои предложения за изменение, да се направи обсъждане. Аз сега искам да подложим това, което предложих на гласуване. Ако бъде отхвърлено предложението, това ще означава, че вие на практика подкрепяте искането да се приложи точка 52 от правилника. И отново искам да повторя, че аз ще проверя дали това е допустимо ще проверя какво е становището на отговорните служби в парламента. И така, кой е за предложението, така както го изложих? Chi è favorevole a... И така, кой е за? Е, а фаворе, ки е? Трима за, кой е против? 52 може да се приложи само ако не се подкрепи решението взето от координаторите. Председателката, това са два различни въпроса. 52, според мен, не е подходящо за тази процедура вътре в парламентарната комисия. Аз ще поискам становище относно допустимостта. Ако гласувате за прилагането на процедурата по член 52. Ако обаче гласувате за това, което решихме миналата вечер, а това решение беше взело, защото това е процедурата, която използвахме за посещението в Румъния. Миналата вечер предложих да повторим процедурата, която използвахме при посещението в Румъния. И така, ако искате да направите някаква промяна в позицията си, ако не сте съгласни с подобна процедура, трябва да гласувате. И в случай, че гласувате против това предложение, аз ще отправя въпрос към секретарията, а след това официално и до комисията АВКО да се направи тълкование на този член от правилника. И ще стопираме доклада, защото, знаете, защото ще навлезем в една дълга процедура. Решението е ваше. С а, внасяне на изменения, вие можете да се свършите работа като, като представители на гражданите, но трябва да стане това спокойно. Може ли да гласувате за или против моето предложение? Отново и това е за последен път. Кой е за процедурата относно решението взето от координаторите миналата вечер и процедурата, която се предлага? Тоест, большинството е против предлаганата процедура. В такъв случай альтернативата е да поискаме тълкование на член 52 и да стопираме доклада. Благодаря на всички. Сега можем да преминем към следващата точка. Всички останали точки, по които бяха взети решения от координаторите, считаме, че са одобрени от комисията. Следващата точка от дневния ред е гласуване относно годишния доклад на Европейския омбудсман за 2012 година. Господин Салаврякос, искате ли да вземете думата? Няма много заказване, госпожо председател. Искам да поздравя госпожа Орайли, новия омбудсман. Искам да й пожелая всичко най-добро за бъдещата й работа. Това е от моя страна. Благодаря, госпожо председател. Eh, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν θέλω να... Благодаря, госпожо председател. Както вече казах, не искам да изморявам колегите. Просто искам да поздравя най-сърдечно госпожа Орайли за това, че беше избрана за европейски омбудсман. Надявам се, че тя ще продължи работата на господин Диамандурус, който работи много успешно. И естествено, искам да призова колегите да подкрепят и моя доклад. Благодаря. Председателката. Благодаря, господин Салавракос. Започваме с гласуването. Гласуваме годишния доклад относно дейността на Европейския омбудсман през 2012 година. Компромисно изменение А. Параграф 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 15. Госпожа Гьонц. По параграф 4. Не. Извинявам се. То отпада плюс 16 и 17. Те също отпадат. Отиваме на изменение 18. Параграф 6а нов. Госпожа Басеско. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 19. Госпожа Габриел. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 20, параграф 6б, нов, Басеско. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение Б към параграф 7. За, против, въздържали се, приема се. 23-то, господин Худис и господин Майер, параграф 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 24, господин Бекер, параграф 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 25, параграф 8а, нов, господин Бекер, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 26, госпожа Габриел, параграф 9а, нов, за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение С, параграф 10, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30, параграф 12, госпожа Алкен за, против, въздържали се, приема се. Изменение 29, параграф 12, госпожа Гьонц за, против, въздържали се, приема се. Изменение 31, параграф 12а, нов, господин Худис, господин Майер. Разделно гласуване. Първата част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втората част. За. А, не гласуваме по втората част, така ли? Тя отпада, защото първата част беше отхвърлена. Имаме гласуване по третата част на изменение 31. За, против, въздържали се. Проверка. Начало на гласуването по третата част на изменение 31. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Изменението се отхвърля. 13 гласа против, 9 за. Изменение 32. Параграф 13. От докладчика. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 33, параграф 13. Господин Валенса. За, против, въздържали се, приема се. 34 параграф 13а, нов госпожа Басеско за, против, въздържали се, приема се. 35-то изменение, параграф 15, господин Салавракос за, против, въздържали се, приема се. 36 към параграф 16 госпожа Коларска-Бубинска. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение Д към параграф 17. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение Е към параграф 19. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 40 към параграф 19. Худи си Майер. За, против, въздържали се, отхвърля се. 42 изменение, параграф 21. Басеско. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 43, параграф 22. Коларска Бубинска. За, против, въздържали се, приема се. 44-то и 45-то отпадат. Отиваме на 46-то към параграф 22 а нов. Госпожа Гьонц. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 47, параграф 22а нов. Госпожа Алкен за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 48, параграф 22а, нов Габриел. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 49, параграф 23, Гьонц. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 50, параграф 23а, нов Гьонц. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 51, параграф 23б, нов госпожа Гьонс. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 52, параграф 24, Гьонц. За, против, въздържали се, приема се. Параграф ГА нов. Първо изменение. Басеско за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 Габриел за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3. Габриел за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4. Алкен за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение F за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7. Габриел. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8. Техническо изменение на господин Салавракос. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9. Габриел. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 10. Коларска Бубинска. За. Против. Въздържали се. Приема се Приема се. Изменение 11 отпада. 12 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 13 на господин Валенса за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 14. Алкен за. Против. Въздържали се. Приема се. И сега окончателно гласуване по проекта на доклад с измененията към него, електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Единодушие. Имаме 22 гласа за, против няма, въздържали се няма. Поздравления, господин Салавракос. Терминато ла седу. Прекратяваме гласуването. Discussion on the Punto 12 all'ordine del giorno, relazione. Ascoltiamo. Преминаваме към точка 12 от дневния ред. Доклад относно проучвателната мисия в Галиция. Ще изслушаме ръководителя на делегацията, господин Болон, за 3 минути, не повече. Дори по-малко 3 минути ще ми трябва, госпожо председател. Надявам се да проверите приложимостта на член 52. Нашата комисия трябва да се вслуша в европейските граждани. Когато е, има проучвателна мисия, ние бихме искали, така както съм предвидил и в е, моя доклад, да бъдат е, действително установени фактите. Имаше отхвърляне е, на някои от е, констатациите от страна на местните власти. Трябва да се отчитат техните мнения. Понякога има разминаване между петиционерите и властите. Ние не сме включили петиции, които не са официално разгледани преди отпътуването от страна на комисията и координаторите. Що се отнася до замърсяването, и до проблеми за непричистване на отпадни води и изграждането на станция, която да обхваща цялото население. Намерените решения все още не са съвършени, но проектите, които предлагат властите, изглежда отговарят голяма степен на основателните искания на жалбоподателите. Беше взето решение, свързано с приемането на документа за мисията. Ще проведем в последствие допълнително разискване по въпроса, за това сега няма да навлизам в подробности. Благодаря, госпожа Занока. Първо един въпрос към секретарията. Току-що получихме текста. Ето, проект на работен документ. Датата е 4 юли. Току-що получихме този текст. За мен това е първия път, в който виждам документа. Датата е 4 юли. Аз не бях получила предварително този текст. Ето тук стои моето име. Като член на делегацията. Аз не съм готова и не смятам, че някой е готов да говори по този текст, може би господин Болан. Аз получих друг текст в качеството си на член на делегацията. Беше го получила и госпожа Вертман. Текста беше изпратен от господин Болан и не беше вярно, че не сме готови. Е е Вие не приехте това, казахте това в 6 часа вечерта, Искам да попитам секретарята как се появяват всички тези документи, защото в миналото е имало само един документ, даден на секретарията, внесен от Вертман и от мен самата. Не е имало официален текст, само проект на текст. Даден от господин Булан. Сега имаме нов текст, на него пише 4 юли, не знам защо, днеска е 9 юли, но аз за първи път виждам този текст. Вече казах на комисията, че текста беше раздаден в петък. Аз получих потвърждение от секретарията. Този текст, текст беше изпратен по почтата, по електронната почта на всички депутати. В петък. Така стоят нещата и Нищо друго не е вярно. Господин Мейер. Благодаря, госпожо председател. Аз имам впечатление, че процедурата трябва да бъде ускорена. Не съм съгласен и искам да посоча следното. Текстът, който представи господин Болон, не е текстът на делегацията, която беше в Галиция. Вие и две депутатки от тази делегация Всъщност това е вашият текст, това не е текстът на делегацията. Искам да помоля двете дами да представят е, друг текст, ако не са съгласни с текста на господин Балон. Защото ако вие не можете да се споразумеете, вие тримата, трябва да бъде изготвен отделен текст и предаден от друг депутат. И тук е, искам да получа малко по-реалистична картина на ситуацията. Текстът на господин Болан не е текстът на делегацията, това искам да подчертая. Благодаря, господин Окън. Ако правилно съм разбрала, различните участници в делегацията не са работили по текста. Вие имахте ли възможност? Мисля, че дори текста да е бил изпратен през уикенда по електронната поща, без разговори, без възможност за намиране на общото решение, този текст не може да представлява делегацията, а само председателя. Аз смятам, че следва да имаме текст, в който да са отразени вижданията на трима участници, а не на един участник. Господин Мартинес. Господин председател, Искам да дам израз на моята изненада. От 15 години съм в тази комисия, но подобно нещо все още не съм преживявал. Със сигурност е имало сложни и трудни доклади. И сега всъщност в тази уникална ситуация, каквато никога не сме имали, искам да се обърна към председателката. Състои се пътуване на делегация, след което делегацията трябва да може да се споразумее за доклад или не. Разбира се, не винаги е лесно да се изготвят доклади, но поне до сега винаги са полагани големи усилия от членовете на делегациите да изготвят съвместен доклад. Но е възможно да и има един доклад на мнозинството и доклад на младсинството от тази делегация. Ако има подобна ситуация, то тогава ние ще прочетем тези доклади, ще ги проучим и ще си помислим кой да бъде изходният текст за вземане на решения. Трябва да кажа, че съм доста объркан от тази ситуация и си задавам въпроса какво си мислят гражданите, които са тук сега. Мисля, че наистина, ако има делегация от трима човека и един е на едно мнение, другите двама са на друго мнение, то тогава те са две към едно и естествено този човек, който е на отделно мнение, може да изготви отделен доклад, различен от мнението на мнозинството. Аз обаче още веднъж казвам, изключително съм изненадан от подобна ситуация. Вчера координаторите постигнаха споразумение. Всъщност координаторите са представители на всички политически групи, а сега е, сме тук, трябва да се гласува, а това, което вчера координаторите решиха, всъщност беше подкрепено само от една политическа група. Останалите политически групи като че ли е, тласкат своите координатори към мълцинство, Въпреки, че вчера беше казано, че ще има решение на координаторите, то не се подкрепя от политическите групи. Това е много странна ситуация, поради което ще трябва да подкрепим председателката с нейните предложения. От друга страна, когато имаме подобен документ, който едва днес е раздаден и това е документът на господин Болон, е, всъщност е, това не е документ, който се подкрепя от тримата членове на делегацията. Това е документ на господин Болан. Защо? Защото двама членове на делегацията не приемат този доклад. Това е всъщност документ, който не може да бъде публикуван в тази му форма доклад с трите имена на членовете на делегацията. Значи, като са подписани така, се приема, че всички са съгласни. Това е просто погрешно представяне на ситуацията. Госпожа Вертман, благодаря, госпожо председател. Първо искам да се извиня за закъснението, но участвах в един брифинг, в един дебат, бях председател на този дебат по невродегеративните заболявания. Искам да Обясня съвсем накратко. Ние положихме големи усилия да намерим компромис. Този компромис се провали заради някои детайли. В моите очи това не е добър начин на действие. Моята колега Татяна и аз сме на мнение, че нашите възприятия, дискусиите, това, което видяхме, е представено обективно от нас и мисля, че това е задачата на един доклад. Нещата да бъдат представени реалистично, да се спомене какво сме видяли, и то по начина по който ни е представено. Не може да има тълкуване, не могат да се поставят искания, това може да се включи в препоръките. И за това моля всички колеги, които са убедени, че Татяна и аз тук не сме проявили готовност към компромис, да имат предвид е, тези обективни обстоятелства. Наша задача като политици е да насочваме вниманието към фактите. Ако бъдем питани за личното ни мнение, това е нещо друго, но това не е предмет на дискусия. Ние сме комисия по петициите и аз не мога да кажа друго, освен да повторя моето становище. Като комисия по петициите, ние се грижим за петициите, а не за партийна политика. Аз няма да позволя на моята партия да оказва такова влияние върху мен, че петициите и вносителите им да страдат от нашата работа, поради което моля да проявите разбиране, че тук очевидно, поне в настоящия момент, не може да се постигне споразумение. Благодаря. Миранда. Благодаря, госпожо председател. В тази пълна бъркотия на позициите и на процедурите изминаха 5 месеца на дискусии. През февруари бях в Галиция, имаше множество оплаквания от гражданите, които не можеха да изпратят имейли на депутатите. Аз мисля, че от самото начало трябваше да се отнесем правилно към проблема. Ние получихме многобройни коментари междувременно от гражданите. Те питат какво се случва. Да, има административна процедура, става дума за тълкуване на регламента. И разбира се, става дума и за основния проблем, а именно РИАС и замърсяването в Галиция и мисля, че а, ние сме свършили някаква работа. Господин Болон а, наистина стигна до нулевата точка в Галиция. В Галиция сега хората смятат, че ние не сме в състояние да представим обективен доклад, поради което ние не се ползваме там с никакво доверие. Ние трябва да изслушаме поне хората и трябва да се погрижим да не остане тази представа от тях, че ние сме делегация, която е отишла там и която е, е защитавала други политически интереси от партийна гледна точка, която се служи с непрозрачни процедури и така нататък. Поради което искам сега да се обърна към секретарията. Всички позиции, всички надежди, всички очаквания на гражданите, сега просто са разбити на пух и прах, защото е поет пътя към административна процедура и имате право, госпожо председател. Всъщност става дума за това да бъдат защитени интересите на гражданите, поради което в този момент ние трябва да имаме предвид, че трябва да вземем решение по доклад, зад който стоят подписите на 27 вносители на петиция. Не можем да чакаме, не можем да кажем не сме намерили решение, не можем да кажем, че имаме доклад, в който всичко е прекрасно. Аз мисля, че тук нямаше диалог между тези, които отидоха там, въпреки че това бяха трима официални членове на парламента. Благодаря, че и през следващите месеци ще получа подкрепа от вас, ако става дума за подкрепа за гражданите. Благодаря ви. Следващият оратор, аз наистина съжалявам, че ние отново стигаме до дебат, свързан с правилника. Искам да кажа, че тук не става дума за гласуване по доклада. Все още имаме този доклад в две части. Втората част е с заключения. Той се гласува в комисията. Тук могат да бъдат правени предложения за изменение. След това по първата част, това е така наречената описателна част. Там се споразумяхме е, тя да бъде изготвена в консенсус, което означава Маргарет, внимавай, това е като защита на младсинствата. Консенсус означава всички, всички трябва да гласуват и не може секретариатът да бъде обвиняван, защото той е, наистина ни помага, да, но има трима депутати, които трябва да се споразумеят помежду си, а в този случай те не са се споразумяли. Аз е, не искам да задълбавам защо, просто не са се споразумяли. В този случай трябва да отчетем само, че те не са се споразумяли. Вчера дискутирахме по това, тази сутрин също. Знаем, че е, е на лице липса на споразумение. И още веднъж казвам, тази описателна част, която се изготвя от членовете на делегацията, които записват това, което са видяли на място, не може да се гласува от комисията, защото повечето не са присъствали там. Затова казваме описателната част в консенсус и повтарям консенсус 100%, независимо кой участва в изработването му. Аз се надявам, че изводът би бил, че Е, тримата ще постигнат споразумение, ще постигнат консенсус, но ако това не е възможно, ще трябва от е, началото да започнем това, което обсъждаме днес и мисля, че отговорността преминава към председателя. Съжалявам, е, председателят каза Fact Minding Mission. Такива мисии трябва да водят до е, ускоряване на петиционната процедура. Това, което се състои в момента е точно обратното. Така че много ви моля, споразумейте се, обаче трябва да бъдем и реалисти и да предвидим вариант, в случай, че няма консенсус. Аз е, не мога да а, е, налагам на хората задължително да постигнат този консенсус. Благодаря, господин Санчес. Благодаря. Мисля, че най-добрият начин да се реши този проблем е да останем обективни, да не обиждаме никой, да не дисквалифицираме никой. Това пътуване в Галиция се състоя през февруари и обикновено ние сега би трябвало да имаме вече резолюция или решение за този случай. Ние трябва да имаме доклад е, от е, членовете на делегацията и сега всъщност нещата се усложняват. Що се отнася до процедурата, искам от името на групата на социалистите да кажа, че нямаме никакви резерви, ние сме за всяко разумно решение, можем да проявим изключително гъвкава позиция. Аз ще участвам в намирането на решение, но е важно да се чуе нашето послание. Делегацията е провела това пътуване и всъщност смятаме, че нещата не са толкова сложни. Смятам, че е възможно да се постигне консенсус. Разбира се, ще трябва да е, вземем решение и по други въпроси. Ние ще трябва да е, кажем съвсем ясно на компетентните органи в Галиция и в Испания, че трябва да спазват европейското законодателство, че не може да има такива забавения и разбира се ще трябва да засегнем и въпроса за европейските средства за подпомагане. Това са двата най-важни въпроса и мисля, че по тях сме единни. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че пред нас е сложен проблем, но знаем всъщност е, и откъде идва този проблем. Този документ беше е, издаден от секретарията преди два месеца без съгласие на председателя. Имаше след това нов документ преди един месец, също без съгласието на председателя на делегацията. И сега ръководителят на делегацията е изготвил свой документ. Смятам, че не е сериозно да се действа по този начин. Господин Болал се е опитал през последните две седмици със своите колеги да постигне консенсус. И наистина той е положил усилия. Но до преди две седмици за мен това беше невъзможно да постигна такъв консенсус, поради което трябва да си помислим по член 52 дали той не е приложим в случая. Както казахте, госпожо председател, искате да проверите сега тази възможност. Искаме положителен сигнал за компетентните органи, за гражданите, за европейските средства средства за подпомагане, този проблем с замърсяването на Риас и на водите не може да продължава. Господин Болон обаче е председател, ръководител на делегацията и има право да представи този документ. Е, той е, беше непрекъснато торпедиран от един или от друг и накрая в петък представи свой собствен документ. Това също не трябва да се губи предвид. Председателът сега имаме някои възражения, но в 10 часа ще дойдат гражданите, за да защитят своята петиция, след това госпожа Зданока, господин Болон и следващите оратори. Благодаря. Yes. И така, по документа. виждате, че първата част, в която са включени заключенията, е на английски. Това е текста, който имахме миналия понеделник и който трябваше да обсъдим с господин Болан. Сега се е появил нов текст, това се е случило в петък. Тук има препоръки написани на френски. Даже и да сме работили и в събота и в неделя, е, нямаше как да разтълкуваме тези препоръки. И няма как да ги, да ги обсъдим препоръките, макар че аз мога да чета френски. За съжаление, колегата си тръгна. И така, какво се казва то Готови сме за намиране на консенсус уважаеми представители на делегацията, ако приемем този текст на господин Болан, това означава, че не е имало никакъв смисъл да ходим в Галисия, защото тук просто се отхвърлят всички притеснения на вносителите. За Реганоса, например, се казва, че този завод е построен в пълно съответствие с испанското законодателство, макар че не са отчетени исканията на вносителите на петицията. Тук следваме подхода на, на председателя и отхвърляме вижданията на жалбоподателите. Тук, освен това, се виждат и политическите ни различия. Госпожа Алкен. Искам правната служба да даде тълкование на правилника за дейността на делегациите, защото е очевидно, че има хора, които смятат, че председателя има водеща роля и може да взима решение, ако няма споразумение. В правилника, според мен, няма нищо подобно. Ние можем да Следваме и предложението на господин Мартинес за мнозинството и младсинството. В правило 202 не се казва нищо за лидера. Там Петър се казва участниците, а не ръководителя на делегацията. И ако продължим да спорим по този въпрос, то следва да поискаме от правната служба тълкование. Участниците ли имат право да дават своето мнение или ръководителя на делегацията? Може ли да вземем такова решение и да спрем вече с този разговор, защото не искам да има политическо тълкование на правило 202. Благодаря, господин Болан, последен. Благодаря. Аз разбирам, че се защитават от колегите, които са от този край и петиционерите, все пак предстоят избори. Но на място ние дадохме възможност максимален брой граждани да вземат отношение, както и дадохме възможност да се представи позицията на властите. Отговорът на испанските власти беше обсъден в рамките на делегацията от трима членове. Но имаше съдебно решение да се твърди обаче, че е имало отклоняване на средства и някои други твърдения, те не са вярни, затова аз не съм ги отразил. Нямам допълнителни правомощия, освен тези, които ми бяха възложени като ръководител на делегацията, а именно да дам максимална възможност на гражданите да вземат отношение. Ние взехме решение да ни се разглеждат някои петиции. Това беше в съответствие с решението на групата и ние искахме да противоречим на това решение. Господин Мартинес отне 3-4 минути, аз искам само 3 секунди. Не, но това е, казва председателката, второ ваше изказване. Съжалявам, че колегите не намериха време, за да се намери консенсус. Председателката, благодаря. Благодаря на всички. Господин Мартинес, съжалявам. Permetto di esprimere anche un... Искам от моя страна също да направя един коментар. Радвам се, че за пръв път съм напълно съгласна с госпожа Алкен, че не е необходимо да водим този дебат. Той е безмислен, защото беше взето решението да се направи тълкование от правната служба на правилника. Аз позволих да се проведе това разискване, защото не исках да възпрепятствам демократичния процес. Моето предложение беше отхвърлено от комисията при гласуването. Аз съм съгласна с това решение. Имаше някои административни грешки. господин Боло да бъде определен официално за докладчик. Например, при посещенията ни в Италия, Румъния, България, Полша, документът, който се изготвяше след посещенията, се изготвяше от ръководителя на делегацията. Той винаги е, е бил докладчик и името му фигурира на този текст. Вие може да представите изменение. Сега обаче тази процедура не е наше разположение, тъй като гласувахте против нея, за това ще изчакаме тълкованието на правната служба, каква да бъде процедурата, която да следваме от тук нататък. Аз считам, че е, ние подкопаваме доверието на нашата комисия в очите на гражданите. Ние сме тук да помагаме на гражданите, а не да ги да блокираме намирането на отговор на гражданите. Нещата не изглеждат а, на този етап много добре и ние ще поискаме мнението, както вече казах, на правната служба ще изчакаме техният отговор. И така, нека да преминем към следващата точка. Това е петиция 938 от 2012 от Матилде Фонтен от Испания. Тя е тук в залата тази сутрин. È presente direttamente la prima firmataria alla Първият носител е тук. Давам думата за 5 минути. Благодаря, госпожо председател. Ние сме от а, Делтата на Ебро. Ние говорим от името на платформата за защита на Ебро. Ние от а, десетилетия предупреждаваме испанското правителство, а, че последният участък на Ебро и Делтата е един от най-богатите една от най-богатите екосистеми. Там живеят и 100 хиляди души. Бяха извършени проучвания, които показват, че делтата на Ебро се влушава като състояние. Има доста засоляване, което застрашава здравето на хората, както и екосистемите в делтата има тенденция за намаляване на потоците, които се вливат в делтата и тъй като се експлуатира прекомерно много водния басейн, Делтата на Ебро, Елбра беше много добре проучена. Доста работа беше извършена на испанско, европейско и световно ниво. Има научни, социални мобилизации във връзка с плана за хидроложко развитие на басейна от 2001 година, но не бяха отчетени ефектите върху делтата. Много граждани имат болезнения спомен бяха отправени предупреждения за опасността от свръхексплуатация на реката и как това ще се отрази върху делтата. Европейските граждани считат екологичната политика за един от обединяващите въпроси, това е въпрос на европейска идентичност. Ние, хората от Делтата, винаги сме вярвали и продължаваме да вярваме в европейските институции, продължаваме да се надяваме, че ще се прилага директива, рамковата директива за водите. Тя е важен инструмент за опазване на екосистемите в долната, долното течение на Ебро и в частност на Делтата. От 2009 година директивата доведе до преразглеждане на хидроложките планове, за да се приведа те в съответствие с националното законодателство, но Министерството на околната среда в Испания, а чрез Хидроложката конфедерация, пет години работи върху изготвянето на план. Основните заключения бяха увеличаване на зоната, която се използва за напояване от 965 000 хектара на 1 милион 400 хиляди това означава, че от 13,9 хектокубически метра вода в евро, 10,8 ще отидат за земеделие. 77% от общите ресурси ще се използват за напояване. 35 нови язовира се очакват, плюс още 44. Водата, която остава, е 3000 хекто кубически е, метра. Като се а, е, вземат предвид водите, които се предвини за напояване. В плана се предвижда 70% от а, е, водните ресурси да бъдат поддържани в добро състояние, а, въпреки че са направени проучвания само върху 50% от ресурсите. Планът също не разглежда варианта да се използват най-значимите показатели, например, редните ресурси, ефекта върху тях не е детайлно проучен. не са разгледани 14-те притока, които вече се вливат в делгата на Ебро. 100% от не обхванат на 100% делтата на Ебро. Последният участък на Ебро има по-малко дебит, отколкото 100 кубически метра в секунда. Метода, който се използва от Министерството, е доста необичаен, доста странен. Освен това, включването на 35 та нови язовира, казах, че има възможност за изграждане на допълнителни 44, без да са предвидени конкретни мерки, как ще бъдат възстановени разходите за всичко това. Всъщност, инфраструктурата ще бъде безплатна за хората, които ще използват водите за напояване, но никой не покрива на тези разходи. Използването на водите ще доведе до повече оттайки в водата. Все още, въпреки че са минали 5 години, нямаме научен дебат за ефекта от използването на водите на напояване, както е предвидено в плана. Бяха проведени технически консултации през 2010 Министерството на околната среда на Испания не проявява интерес към техническите аспекти. Нямаше особена прозрачност. Радваме се, че имаме възможност да говорим днес пред вас. Ние идваме от един малък регион, но сме убедени, че сме прави. Това не е чисто местен въпрос, не е чисто регионален, не е дори чисто испански въпрос. Ние отговаряме за една територия, която е част от екологичното наследство на Средиземноморието в Европа. Това е регион, обявен за биосферен резерват от ЮНЕСКо. На карта са поставени европейските директиви и спазването на европейското законодателство от страна на Испания. искаме да се извърши проучване на начина по който е транспонирано и се прилага законодателството и при какви условия е изготвен хидроложкия план за Ебро. Искаме да се предвидят коригиращи мерки, за да не се стигне до план, който на практика да означава нарушаване на екологичното законодателство на Европейския съюз и преднамерено довеждане до лошо състояние на делтата на Ебро в нарушение на рамковата директива за водите. Благодаря. Нека сега да се обърнем към комисията. Джовани Валера – след това ще чуем и присъстващите депутати. Господин Валера, благодаря, господин председател. Благодаря на вносителя за това, че дойде от Испания, за да представи своята позиция. Ние ще направим няколко коментара, естествено. Както вносителя вероятно знае, рамковата директива за водите предвижда процедура за развитие на плановете за морските райони. Те се подлагат а, и на консултация. Плановете в момента за този район са на етап проект. Те още не са оценени и влизат сила след като комисията ги е приела окончателно. Трябва да се види какви са изискванията на директивата за Испания Вижда се, че има проблеми и вярвам, че испанските власти са осведомени за проблемите. Ние следваме, следим активно какво се случва. Ние заведохме и дело срещу испанската страна и успяхме да спечелим това дело. Опитваме се да накараме испанците да приемат своите хидроложки планове. След като те бъдат приети, ние ще дадем коментар за тези приети планове. Всеки хидроложки план трябва да бъде обект на обстоен анализ. Не можем да имаме проект на проекта. Например, поправете ме, ако греша, но на 4 юли проекта на хидроложки план беше прехвърлен на съвета по речния басейн и след това той трябва да отиде към националния е, хидроложки комитет. Така че да се надяваме, че скоро ще има окончателно решение на проблема. Ние следим внимателно какво се случва в Испания по отношение на хидроложките планове. Ще наблюдаваме ситуацията до края на годината поне. Дори и да приемем факта, че Испания е загубила дело в съда, ако тя не действа, ще минат още поне две години. Ние можем да направим оценка на хидроложките планове на Испания, както сме направили и с други държави членки, но не можем да въвеждаме принудителни мерки предварително. Плановете влизат в сила след като са били оценени надлежно. Така стоят нещата. Благодаря ви за това, че ме поканихте. Благодаря за това, че си свършихте работата. Сега топката е в полето на Испания и Испания трябва да приеме своите планове и след като ние пък получим тези планове, ще дойдем при вас и ще ви кажем как стоят нещата. Благодаря. Благодаря. Сега ще... Muchas gracias, señor. Представителите на комисията, госпожа Лопес. En cuanto se refiere a la petición presentada por la Що се отнася до тази петиция, която беше представена във връзка с хидрологичния план за басейна на река Ебро, там се посочва, че по този начин се извършва нарушение срещу различни екологични директиви, но аз искам да заявя, че не съм съгласна с това. Искам да се спра на отговора на Испанското Министерство на околната среда. Смятам, че си струва и членовете на комисията да го прочетат, защото там се дават конкретни отговори на петицията. Става дума за проект, по който все още се работи. Испанското правителство също трябва да реагира, но като погледнем проекта, ще видим, че става дума за един много добре изработен документ с нови мерки за управление на водите и също така са отчетени изискванията на ползвателите и екологичните изисквания. Разбира се, не е лесно да се съпостави всичко това, но трябва да имаме предвид, че басейнът на Ебро по-скоро съответното управление на този басейн, съответната администрация се отнесе положително към този план с много голямо мнозинство, над 90%. Става дума за доклад от 4 юли и следва да се вземе предвид нещо, което за мен е много важно – е, след тези 72 е, гласа за, както казах, има 8 гласа от новите автономни области Арагон, Навара, Найоха, страната на Баските, Кастия Ламанча е, и Комунидат Валенсиана. Против гласува само Каталония. Беше отбелязан един много голям процес на участие, за разлика от това, което беше посочено. 6 месеци е, публични консултации, 619 искания бяха внесени през това време и много от тях са взети предвид в документа. Бих казала, че това наистина е много голямо участие. Както казах, планът е, всъщност става дума само за проектоплан. Преследва е, определени екологични цели. Мисля, че колегите от Лариоха ще кажат нещо в тази връзка. Аз идвам от Арагон и там много често на местата е, около Ебро хората е, трябва да се снабдяват с вода чрез цистерни, но що се отнася до екологичните цели в този план, е записано следното трябва да бъдат изградени водопречиствателни съоръжения, трябва да се извърши саниране, трябва да се противодейства на замърсяването и е, трябва да се избягват екстремните явления. Трябва да имаме предвид, че всяка година част от е, басейна на Ебро и ке паса кон los caudales? се наводнява. И какво става с различните притоци? La propuesta del plan hidrológico define por primera vez los caudales. Това, което е най-важно за нас, в този хидрологичен план за първи път има 41 точки със стратегическо значение, които ще бъдат обект на особено внимание. От екологична гледна точка това е много важно, но също така и от социално-економическа гледна точка. Определят се минимални проценти за е, протока, за дебита, много по-високи количества са това от досега, така че се очаква подобрение. Това са обективни данни, така че Мога да кажа, че въобще не съм съгласна с тази петиция и посочвам съвсем ясно, че няма нарушение срещу рамковата директива за водите, нито срещу директивата за местообитанията. Правят се големи усилия и мисля, че Ебро по този начин може само да спечели и затова различните териториални единици застават за този план. Благодаря. Благодаря първо на вносителите на петицията, които трябваше пак да пътуват тук до европейските институции и трябваше да изложат своето искане. Това е в рамките на демократичния процес, а именно, че управлението на обществени ресурси трябва да се подкрепя от обществени интереси, да се базира на него, а не на частните интереси. Това е въпросът, който трябва да си зададем. Как стоят нещата с демокрацията?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 че е имало публично участие, след като от 5 години не е имало техническа дискусия. Най-важните засегнати организации, особено засегнати области, представляват те в делтата на Евро, въобще не са били изслушани и техните искания не са били взети предвид. Тези искания те поддържат от години. Що се отнася до демократичното участие, искам да кажа, че тук е, има много голям проблем и още по-тежка е ситуацията с прозрачността. Така че аз разбирам, че е, Европейската комисия е загрижена по този въпрос. Това беше един от най-важните дебати, които водихме в тази комисия и е, това е поредния пример за това колко е важно да се водят публични и прозрачни дискусии. Вторият въпрос – отговорността. Колегата каза нещо във връзка с отговорността на териториалните единици, но кога, в кой момент говорим за екологична отговорност? Кога най-сетне ще започнем да говорим за това, че носим вина по отношение на бъдещите поколения и кога най-сетне ще разберем, че решенията, които взимаме днес, е, имат въздействие върху бъдещето и нямат обратно действие. Ние не можем да търсим сметка на онези, които са взели тези решения. Имат достатъчно опит с управлението на водите. Знаем, че една подобна политика не може да бъде продължавана. Така че, ако планът бъде изпълнен в тази форма, след 5 години 80% от районите, които живеят, които са около делтата, няма да бъдат жизнеспособни. Това е по-различна представа за солидарността от тази, която имате вие. Друга важна важна тема. Отново става дума за хидрологичен план, отново става дума за дискусия от е, характер, който в крайна сметка засяга балона с недвижимите имоти. И е, трябва да бъдат подкрепени дейностите на земеделските стопани. Е, става дума за конкретни интереси, е, обаче все пак тези конкретни интереси трябва да се вписват в общия интерес, а не да му противоречат. И накрая искам да кажа следното. Е, това, за което става дума тук, всъщност е нещо, което е в рамките на здравия човешки разум. Е, имам предвид не само испанските, имам предвид и европейските институции. Продължавам да имам доверие и мисля, че колегите от платформата, затова те и днес са тук, е, че Европейската комисия, която до сега е показала много здрав разум, да се отнесе по този начин и към тази тема. Има различни партии, различни страни, които участват в тази тема, така че надявам се, че е, Европейската комисия и нашата комисия ще застанат отново зад здравия разум. Ако нямаме достатъчно данни, за да докажем наличие на неотложност, е, то тогава ще имаме години наред проблем, който ще засегне много поколения. И се надявам, че това решение е, просто вече ще бъде необратимо. Благодаря, господин председател. Искам да се изкажа в рамките на няколко минути, няма да повтарям аргументите, които бяха изложени вече. Искам да кажа, че сред нас са е, вносителите на петицията от районите около Ебро и слушахме ги. И е, тук трябва да посоча следното. Настоящите разпоредби по отношение на водите на европейско равнище предвижда, че упра... плановете за управление на водите трябва да бъдат представени от различни държави членки. това е от 2009 година. Испания все още не е изпълнила това задължение до днешен ден. И аз многократно съм е, подчертавала това. Що се отнася е, е, до това, с което разполагаме, това е хидрологичен план, хидроложки план за басейна на река Ебро. Обхванати са реките, притоците с цел напояване на различни площи. Днешното правителство на Каталония и много институции в Каталония са на мнение, че този хидроложки план ограничава количеството на водата в долното течение на 11 000 хектолитра. Е, Нас обаче ни е необходимо минимум количество 7000 хектометра в е, крайната отсечка на реката, така че тук имаме някаква много голяма разлика. Ние Получихме отговори от различните хидроложки сдружения около Ебро, но те не са достатъчни, защото не се доказва, че компетентните органи в тази област са се занимали достатъчно с проблема, така че се запазва тази доминираща позиция и вносителите на петицията и като цяло гражданите е, се изтласкват в дефанзива. Сети са решения от най-различен характер, отхвърлени са доста жалби и в крайна сметка това има и политическо значение. Имаме и ръка Тахо, която е, се влива в Атлантическия океан, обаче на територията на Португалия, беше решено 75% от водата на реката да бъде пренасочена преди тя да е, се влее в Атлантическия океан, минавайки през територията на Португалия. 80 до 90% от населението от Каталония ще бъдат е, е, прокудени по този начин. Ситуацията, политическата ситуация в Каталония е доста напрегната, в Испания като цяло също и е, ще трябва да се създадат допълнителни стимули в Каталония все повече се иска независимост, защото ние, каталонците, сме автономна общност и твърдим, че тази ситуация не може да продължава. Необходим, необходимо ни е минимално количество вода в реките, което да отговаря на екологичните изисквания. Ако централното правителство не се погрижи, ще трябва да се погрижим ние. Министърът говори за военни мерки във връзка с тези реки дори, но ние сме в 21 век и трябва да се опитаме да се ръководим от здравия човешки разум. Така че ние, да, ние не сме против напояването, съвсем определено не. Аз знам какви ползи носи напояването, примерно в моя народен регион, каналите, които бяха създадени и така нататък, но днес цели е, области се превръщат в пустини, цели райони и смятам, че трябва да се опитаме да постигнем баланс между е, високото потребление на вода и минималното количество вода, която трябва да бъде в този басейн. Казах, в 21 век сме, испанското правителство трябва наистина да отговори на тези големи обвинения, които се отправят към него. Благодаря. Аз съм биолог по образование. По време на диктатурата на Франко промених профила си на обучение, но нещо ми остана. Виждал съм толкова много природни бедствия по Средиземнорското крайбрежие, не само в Каталуния, но и в много други региони. И винаги ми е правило впечатление, че причините за тези бедствия са придружени от изявления, които показват, че са спазени всички директиви, всички закони, но това не променя факта, че има природни бедствия. Не е необходимо човек да е професионалист, за да разбере какво се случва в делтата на Ебро. Това е делта, която е много крехка екосистема, от голяма ценност за света. Отново изглежда хората ще бъдат измамени от тези, които твърдят, че са спазени отново всички закони. Защото това, което прави, може би несъзнателно, е да поддържаме нещо, което може да доведе до огромни бедствия в бъдеще. Ние трябва да имаме предвид че трябва веднъж за винаги да подчертаем, че подкрепяме платформата за защита на река Ебро И на следващо място, че трябва много внимателно да следим състоянието на застрашени обекти, да гарантираме също разумен диалог. Това, което констатираме е, че сме изправени пред един сценарий, при който силата на парите подкопава демокрацията и е в устърп на желанията на гражданите. Нямаме ни най-малко съмнение, че трябва да се предприемат действия. Благодаря, господин председател. Ние сме в комисията по петициите. Някои от въпросите, които обсъждаме, са ни по-малко или повече познати. Европейската комисия налага своето мнение. Отговорът, който беше предоставен обаче този път от Европейската комисия, беше много добър. Тук обсъждаме плана за управление на басейна на река Ебро. Ние искаме да видим в каква степен той съответства на европейското законодателство. Ние искаме да подчертаем също, както каза и господин Бол Лопес, че става дума тук за проектоплан. Според нас имаше доста забавене в реализирането на този план. Ние подкрепяме казаното, Има и други общности, които страдат от подобни проблеми. Стана дума за Калталуния, за страната на баските, за други региони. Очевидно е, че това е реален проблем и никой не го оспорва. Важно е нашата комисия да отговори на подалите жалбата и да ги уверим, че ще бъде събрана нужната информация. Също, че ще настояваме пред правителството и ресортното министерство да приемат своевременно плановете, които, както вече подчертахме на този етап, са само проект. Ние трябва обаче да действаме много предпазливо, Това е въпрос, който изисква да се намери своевременно бързо решение, свързан с хидроложкия план за река Ебро. Благодаря ви много. Приветствам жалбоподателите, които дойдоха тук, за да ни представят своята петиция. Аз съм от Сарагоса. Отговарям за околната среда. Имам завършено образование в тази област. Затова аз не говоря чисто от политическа гледна точка. Аз съм от Огрониум. Аз съм роден на брега на река Ебро и съм напълно наясно за какво говорим. Когато започнах обучението си в Сарагоса, аз имах информация за плана за река Ебро, както и за други речни басейни. Имаше социалистически план и НП се отнесоха с подозрение към него. Но правителството на Народната партия също знаем какво искаше да направи, както и правителството на Сапатеро, което се опитва да излезе с един добър план, защото имаме нужда от водите. Комисията е каза, каза че е съгласна с проектоплана, представен от Испания и че той съответства на рамковата директива за водите и регламентите от октомври миналата година. Искаме да бъде изцяло спазена тази директива, що се отнася до басейна на река Евро. Необходимо е да се гарантира минимален дебит на водите през различните сезони на годината. Използват се като мерна единица кубически метри или други мерки. Документът е изготвен от технически експерти. 80 кубически метра на секунда през лятото и есента и 100 кубически метра на секунда през март, когато е най-пълноводна реката. Това са данните за, рек... за делтата но ако сравняваме с 1997 е, година, имаше 200 кубически метри на секунда тогава. Аз не мога да твърдя, че съм доволна от това, което е направено до тук. Когато се одобрява един план, хидроложки план за речен е, басейн, можем е, както каза и комисията, да констатираме, че мерките съответстват на това, което трябва да се направи, че те са коректни. Ако обаче нямаме одобрен план, ако той все още е само в проект, не могат да се предприемат коригиращи мерки. Когато трябва да се направи нещо в даден регион, например, да се направи овоз или прочее, трябва да се следва логиката. Какъв е проблемът в Испания, както и в Каталуния? Има определени закони, правила, разпоредби, кои са национални а, или регионални. Те трябва да гарантират а, правото на всички на а, информация. Може да не сте съгласни с а, ОВОС, това се случва навсякъде. Едно е да не ми харесва нещо, което се казва, но друго е да кажа, че не съм имала възможността да се изкажа. Искам да кажа, че е изключително важно, че Евро е воден басейн, който обхваща много голям регион – Цялата територия зависи от а, тази река и нейните притоци, от а, самия а, извор до делтата. И всички, които живеят по поречието и имат а, правото да кажат а, своето а, мнение, да защитят своята позиция при обсъждането на хидроложкия план. Може да ви харесва или не, но поне трябва да има тази възможност. Има различни тълкования във връзка с системите за напояване. Някои хора запитаха, кой ще плаща за тях. Да, за тях се плаща от онези, които използват водите за напояване, като спазват и правните норми в това отношение. Включително хората, които живеят в делтата на река Ебро. Бихте ли приключили? Да, след минутка. Считам, че е необходимо да има напояване. Това е важно за производството на зеленчуци, но тази вода трябва да може разумно да се използва в целия регион. Това е регион в Испания, където имаме най-съвършените водни съоръжения в Европа. Ние вече сме спазили изискванията. Не може да се настоява за допълнително намаляване с 25%. Ние разполагаме с отлични технически възможности, що се отнася до земеделието. И сме в изпълнение на директивата. Не става дума за това. Тук говорим сега за политически съображения, защото на власт е партидо популар. Казах, че имаме тук политически проблем. Благодаря, госпожа Алкен има думата. Съвсем накратко. Искам да благодаря на вносителите на петицията. Отлична презентация. Аз съм толкова стара, че даже в училище, когато учех, се говореше за Ебро и за нейната история. Това е една от най-важните влажни зони в Европа. Една от най-важните реки. Така че е добре, че тук има хора, които да защитят тази река. Искам да кажа, че трябва да благодарим и на комисията за това, че беше пределно ясна. Засегнати са много различни политически и партийни интереси и има опити за разводняване на европейското законодателство, ако разбирате метафората. Ние трябва да защитим тази река, петицията трябва да остане отворена и ние трябва да се придържаме към препоръките на комисията относно директивите и регламентите. Благодаря ви за тази толкова ясна презентация. Не винаги чуваме толкова ясно изказване. Благодаря. Благодаря. Госпожа Ана Миранда има думата. Благодаря, господин председател. Още веднъж искам да приветствам с добре дошли вносителите на петицията. Благодаря за тази възможност да чуем какво смятат гражданите. Петицията беше внесена и пред предишния парламент. Много може да се каже. Управлението на водите в Испания не е сочено за пример. Спомням си, когато се създаваше язовира при Умио, какво се случи. Комисията вероятно също си спомня. Имахме оценка на въздействие за района на Андалусия. И както каза госпожа Виосо, ние не се съобразяваме с законодателството, макар че по някакъв начин го тълкуваме. На карта са заложени много економически интереси и се изненадвам, защото всеки път, когато дойда в комисията по петиции, виждам хора, които защитават някакви позиции и след това си тръгват и не чуват второто изказване на жалбоподателите. А изключително важно е да чуем какво смятат те и трябва да чуем представители на всичките страни. Например, в Каталуния има прогресивна партия, която представлява коалицията. Аз съм също от Каталуния, аз съм от а, Шунта Варагон и напълно подкрепям петицията. И още нещо. Искам комисията да потърси сметка за спазването на законодателството. Няма достатъчно информация, няма отчетност, няма прозрачност, не се отчита освен това мнението на повече от 10 000 души, а това са засегнатите. Реките не са частна собственост. Те са на всички. Трябва да ги пазим, трябва да е, отчитаме определенето на екологичния поток. В миналото сме ставали свидетели на прецеденти и аз мисля, че комисията трябва да следи внимателно какво се случва с реката Ебро, защото тя е важна за доверието в европейските институции и за бъдещето на нашата страна като цяло. Благодаря господин Мартинес. Благодаря господин председател. След като чух изказванията на колегите, ми остава само да кажа, че подкрепям казаното и то без е, никакви оговорки. Много различни гледни точки чухме. Трябва да се обсъди проблема. Аз съм от Ланчео. От известно време насам следя какво се случва с водите. Знам, че проблемите с водните басейни са много големи, защото се засягат много интереси и то легитимни интереси. Много често един район е в конфронтация с друг. Важно е да се демонстрира солидарност. Чухме много позиции, много изказвания. La sutilidad propia, ¿verdad? de, de, de, de sus planteamientos. Често виждаме, че са поставени на карта много различни въпроси. Ние, без съмнение, трябва да намерим най-доброто решение за всички. Когато обсъждаме една река, обсъждаме екологичните аспекти на проблема и точно тези екологични аспекти трябва да бъдат на първо място. Аз е, съм се занимавал с реката Тахо, спомена е колегата от Арагон. Тази река преминава през много различни райони. Казва се, че делтата трябва да бъде запазена. Вече няколко поколения стават свидетели на проблемите с тази река. Водите на реката не могат да се използват за напояване, тъй като се казва, че тя е абсолютно неприкосновен. Не може да има нещо, което да е абсолютно неприкосновено. Имаме правила, разпоредби и ако те се спазват, би следвало да се даде съответното разрешение. Госпожа Миранда вече каза, че има хора, които идват в комисията по петиции, казват си мнението и си тръгват. Плана за управление на речните басейни, който се представя на правителството, може и да е добър, но може и да не отговаря на европейските разпоредби. И ние трябва да видим какво сме правили до сега в подобни случаи, какви са прецедентите. Ние споделяме притесненията на платформата. Вижте какви снимки има на екрана. Хиляди демонстранти – Очевидно имаме предоставяне на информация, има комуникация. Нека да не се казва, че нищо не се е случило. Ето, виждате транспаранти, плакати. Това колаш ли е? Не, не смятам. Много хора са излезли на улицата, защото темата е изключително важна. Значи, има демонстрации и това е добре. Платформата, която днес е, е тук в парламента, представлява тези хора. Нека ние да не изпадаме в някакви безсмислени спорове, нека просто да направим нещо и да се надяваме, че комисията ще продължи да следи за изпълнението на задълженията, а ние ще подкрепяме движението за реката Ебро. Не може да се смята, че реката е само делтата. Хората се притесняват. Искат си правата. Онези от нас, които живеят на река, знаят за какво говоря. Ние не живеем до делтата на реката. И не можем да използваме водите, които преминават през наша територия. Просто искам да ви кажа, че хората, които не са до делтата, които са в по-сухи райони, трябва да направят нещо, но и техните интереси трябва да бъдат защитени. И естествено трябва да се гледа екологичното въздействие. Мисля, че ние трябва да можем да използваме водите, както всички останали. Благодаря. Следващия оратор. Господин Занони, благодаря господин председател. Аз дойдох малко късно, защото трябваше да изпълня преди това друг ангажимент, поради което не можах да чуя всичко, но съм чувал за тази проблематика, свързана с река Ебро. Много често съм чувал, че има проблеми с използването на водата. Аз идвам от северо част на Италия, където има много сходни с тези проблеми. Аз внесох питане в Европейската комисия, защото определени реки в провинция Белуно, северно от Венеция, се използват в е, много голяма степен. Там са планирани 100 водни централи. Цялата област, целият район просто се застоява с такива съоръжения за производство на електроенергия. Има, разбира се, и данъчни стимули, които естествено водят до там, че се започват такива проекти, но ние не знаем все пак какво ще бъде крайното въздействие върху нашия район. Друга голяма река, река Пиаве, тук също има трудности. Трябва да се има предвид, че сега имахме година на суша от септември 2011 до септември 2012. Имаше суша при нас, така че е, тази река беше използвана много интензивно. Гражданите, но и рибарите също протестираха и посочиха, че в този период на суша е взета много вода от ръката, така че минималният дебит, който се гарантира от закона, като се има предвид, е, че е, това е част от е, е Натура 2000, та този дебит не се гарантира сега. Що се отнася до евро, искам да посоча следното. Трябва много внимателно да бъде проучена ситуацията преди да се предприеме каквото и да било трябва да е ясно дали наистина има някакви предимства за местното население, те дали са краткосрочни, е, в смисъл дали е, краткосрочен ефект ще се постигне и е, дали в дългосрочен план няма да възникнат необратими ситуации, които да нанесат не само екологични, но и економически щети. Ако се изграждат такива съоръжения, обикновено не можем да се върнем към изходната ситуация, т.е. преди изпълнението на този план. Е, трябва това да е ясно, поради което не трябва да се бърза, трябва да се отдели достатъчно време за проучване. Ние вече видяхме в други случаи, в които бързо се е действало, в които не са извършени необходимите проучвания и не е изслушано местното население, което често страда от тези централни решения, да виждаме при един такъв подход, че резултатите са незадоволителни. Така че сега искам да насоча вниманието на всички към тази проблематика. Трябва най-вече да установим какво е, какъв е ефектът от подобни решения за бъдещето. Трябва да се проучат е, техните аспекти. Те могат да ни изглеждат сега економически оправдани, но в бъдеще да доведат до катастрофа не само от екологичен характер, но и за населението и за економиката. Благодаря. Благодаря. Преди да дам думата още веднъж на вносителя на петицията, искам да изясня нещо. Европейската комисия не подкрепи плана, за разлика от това, което каза една от носителките. Трябва да мине цялата процедура за предоставяне на съгласие. Сега искам да дам думата още веднъж на вносителя на петицията за заключения. Благодаря. Благодаря за проведената дискусия. Благодаря на представителите на комисията, които присъстваха днес тук и благодаря също на всички, които дойдоха тук, за да изслушат нашата петиция. Ние не искаме да създаваме конфликт. Искаме само да окажем какви са проблемите преди да се случи невъзвратимото. Това социално движение съществува от 73 година. 1973 тогава все още бяхме под диктатура, този диктатор вече не е жив и сега сме монархия, междувременно изминаха десетилетия и продължаваме да работим, утре продължаваме искам да кажа, че от 2000 до 2004 година много страдахме от ситуация подобна на тази. Искаме да избегнем за бъдеще, защото ние живеем в тази делта, знаем какво е истинското състояние на нещата. Например, мога да кажа, че никога не сме поканени на заседание в което участват представители на Министерството на екологията или економиката. Беше казано, че имало изслушвания и публични заседания, но ние не сме били уведомени за тях. Ние не критикуваме, че няма участие на гражданите. Ние критикуваме, че не можеше да се дискутира. Не можахме да изложим нашите аргументи и не можахме да кажем на хората, че те се лъжат. Едно проучване от 2007 година по него може да се дискутира. Ако има такова, може да се е, направят промени, но нито дискусия, нито промени настъпиха и ми позволете накрая да посоча следното. Ако дебитът на последната част на реката не се подобри, е, делтата няма бъдеще и това трябва да е ясно. Това искам още веднъж ясно да заявя пред комисията. Искаме да ви помолим още веднъж да не приключвате темата, трябва да продължим да се борим. Трябва да разговаряме с испанското правителство и да направим необходимото. Моля ви, не закривайте тази тема. Искаме да избегнем катастрофа правителството, тук ще трябва да видим дали то може да вземе решение или не. Ние имаме необходимите инструменти. Благодаря. Благодаря. Първо искам да кажа моето лично мнение, след което ще направя едно предложение. И изглежда, че има солидарност по отношение на забавеното транспониране на директивата, не само за тази, но и за други реки. Имаме петиция за реката Тахо и там проблематиката е същата. Обикновено администрацията – се занимава с други неща, например с балона с недвижимите имоти. А що се отнася до управлението на реките, минималният дебит и така нататък, всичко, което гарантира устойчиво развитие, това не непременно е в центъра на дейност на администрацията сега. И затова се радвам, че с тази петиция има възможност да проследим по-нататък изработването на този план. Това посочи Европейската комисия. Имаме и възможност да се погрижим резултата да съответства на европейските директиви. Смятам, че това е най-важното. Подобно управление на водите трябва да бъде устойчиво, трябва да бъде прозрачно, трябва да гарантира социално участие и трябва да се отнася за цялото течение на реката и в крайна сметка е, е, да съответства на законите. Искам да кажа на координаторите е, на тази комисия да извършват проучване в тази делта. Тя е важна географска част от Европа. Хора живеят там от, от хилядолетия и това е едно много добро място за туризъм също. Благодаря на вносителите на петицията, че положиха усилие да дойдат тук и да бият аларма във връзка с ситуацията. Надявам се, че комисията ще продължи да бъде открита за предложения и изменения, така че този хидроложки план да отговаря на европейските правни норми. Комисията, трябва, според мен, трябва да продължи да е, следи е, развитието по тази петиция. Мисля, че това е основната ни задача. Имате ли други коментари? Добре. С това приключваме тази точка. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Този път става дума за басейна на река Тахо. Um, so, ah. Bene, allora abbiamo la petizione Добре. Това е петиция 834 от 2012 година, внесена от Михаил Анхел Санчес Перес. Петицията ще бъде представена от господин Даниел Мартинес Аес от името на лицата подписали петицията. За пет минути му давам думата. Добър ден! Първо искам да кажа, че това е съвместна петиция, което означава, че ще си разделим задачата. Първо искам да ви благодаря, че се провежда тази дискусия за басейна на Тахо и че мога да ви представя проблемите в тази връзка. Ние искаме тази комисия, комисията по петициите, да гарантира спазването на съответните европейски директиви. Трябва да направим нещо, Европа трябва да направи нещо, предвид дейността на испанските е, органи преди тази река да е, се превърне в Коака. Аз съм Санчес Билде за защита на реките Тахо и Алберче. Ние идваме от районите е, по река Тахо. Това е най-голямата река на Иберийския полуостров – е, влива се в Атлантически океан, тази река преминава през целия полуостров. Ние сме граждани и дойдохме днес тук да ви помолим за помощ, защото 4 е, десетилетия по най-различни правителства в Испания е, засегнаха изключително много нашата река. В реката има твърде малко вода по определени участъци, дори няма вода. Испания иска да а, пренасочи водите на Тахо в друг басейн на река Сегура и аз искам да ви обясня какво означава да се загуби една река. Реката не е само вода, енергия и ресурси. Не, една река е най-важният културен елемент в дадена територия. Гори, биологично разнообразие, историята на хората, които живеят по бреговете на реката, които са пили от тази вода и са напоявали градините си. Тоест една река е живот, многообразие, богатство, но също история и бъдеще. Но Тахо вече не е такъв символ, защото 45%, 80% е, от реката Испания отвежда в друг хидрографски басейн. 80% от една река през е, последните години дори 100%. Освен това, отпадните води от Мадрид с 6 милиона жители. Това е всъщност най-големия урбанистичен регион на Иберийския полуостров се вливат в Тахо и всъщност се превръща в черно петно реката. Реката е, сега е, се използва и за напояване в Средиземноморието, използва се и за туристите и така нататък. Има и трети фактор, който води до критична ситуация. Виждате картината, виждаме е, средния приток на на вода. С 48% през последните години този приток спада. Виждате, това е много голяма цифра. Имаме много силно замърсяване на реката. Виждате реката на тази снимка, така че можете да си представите е, как изглеждаше Тахо преди и как изглежда сега, защото е, действителното състояние на тази река не се открива в официалните испански документи. Ние искаме да ни съдейства комисията във връзка с анализа на този план. В момента информацията, която се предоставя на обществеността, изследвания и така нататък, само подкрепят настоящата ситуация. Безсрамно се използват изключенията, е, удължаване до 2021-2027, виждате, че това не е възможно да се санират такива големи участъци от ръката. Същевременно но все повече вода се пренасочва и повече от 5,5 милиарда евро се инвестират в пречиствателни станции около Мадрид. За Испания 2,4 милиарда е, евро е, европейски средства се използват е, за Испания за съоръжение за обеселяване на морска вода, но Испания вече не иска такива съоръжения, иска да използва вода от Тахо. Разменят се права права на ползване и е, всъщност е, най-големите участници получават, печелят и търговете тези 2,4 милиарда средства, които е получила Испания за съоръжение за обеселяване на морска вода, тя трябва да ги върне. Виждате, че е, с това се нарушава много ясно е, рамковата директива за водите. Най-големите е, градове по Тахо, е, които е, знаете, просто вече не разполагат с достатъчен дебит на водата в Испания. Има законово определен дебит, е, който постоянно е много нисък и става все по-нисък, за да може да се пренасочва по-голямо количество вода. Комисията не може да чака планът за Тахо да бъде готов и след това да пристъпи към съответни мерки, защото от юни има нов процес на планиране, който е, разработва планове за 2015 година и комисията пак ще трябва да изчака да се приеме този план. Испания, да, за Испания това играе е, роля комисията си измива ръцете и Тахо всъщност страда. Накрая искам да кажа, че не сме съгласни с отговора на комисията, че няма доказателства за нарушение на Испания срещу директивата за местообитанията и птиците за директивите за местообитанията и птиците, комисията не посочва, че тези области около реката са засегнати. Неясно е, е, когато е лошо качеството на водата, как това ще повлияе върху флората и фауната и екосистемите. Испания още не е изпълнила дори изискванията, по-голямата част от изискванията по Натура 2000 има 1445 райони, които са много важни за Натура 2000, но много малко от тях са действителни. Натура 2000 е също тема, която трябва да се спомене през последните седмици. Ние ще продължим да представяме на комисията доказателства, но изслушахме аргументите на испанското правителство, което с официалния си информат активен документ за Тахо признава, че големи части от реката не могат да бъдат приведени отново в добро екологично състояние, дори и след удълженията до 2027 година. За това Тахо ще се пренасочва към друг хидроложки басейн. Могат ли комисията и Европейския парламент е, да е, погледнат малко по-широко или ще търпят тази ситуация? Не вярвам. Ние ви молим да се погрижите Испания да спазва рамковата директива за водите и също всички други правни актове. Необходима ни е река Тахо. Река Тахо се нужда от вашата помощ. В Испания Тахо вече е прокълната ръка. Благодаря. Buongiorno, grazie al capo del comitato. Благодаря, госпожо председател. И така. Що се отнася до рамковата директива за водите, както вече казахме по предишната петиция, основното тук е, че имаме проект на план. Проекта на план представлява само един проект и вносителите на петицията имат право да коментират този проект на план и да обърнат внимание на испанското правителство за това какви притеснения имат. Рамковата директива за водите освен това постановява, че трябва да се направи оценка на плановете, които са приети и са прехвърлени към комисията. Какво казах вече по предишната петиция? Ние се опитваме да направим максималното. Полагаме всички усилия, това не означава, че успяваме на 100%. Първо трябва да се накара Испания да приеме своите планове за управление на реките, колкото се може по-бързо. Разбирам, че става въпрос за провеждане на консултации. В момента те ще трябва до 27 септември. Испания каза, че ще приеме всички планове за управление на реките си до 31 декември. Ще видим какво ще стане до края на годината. Преди обаче да се предприемат мерките, ние не можем да ги оценяваме. И съответно Чак тогава ще можем да видим дали директивата е нарушена или не. По предишната петиция имаше различни виждания от хора, които са много по-големи експерти от мен. Аз съм юрист по образование, така че ако има някакви технически аспекти, които не разбирам, моля кажете ми. Но аз видях разминаващи се мнения. Когато става въпрос за нарушаване на директивата, например, нарушаване на крайни срокове, това е лесно. Съда казва, добре, има ясно нарушение и аз го разбирам като юрист. Също така. Когато обаче става въпрос за технически мерки, ние ще трябва да изчакаме приемането на плановете. Това е дълъг процес. Ние няма да разговаряме с Испания на двустранни начала, както го правим с други държави, с Румъния. Например, днес тук имаше представители на Румъния. Чак когато разберем какви са коментарите на испанската страна, ще можем да направим оценка. Това не означава, че Испания ще бъде подведена под отговорност и ще отидем в съда. Не, ние можем да окажем натиск Испания да поеме в правилната посока. Това е най-доброто, което можем да направим. И естествено искаме да се спазва законодателството. И мисля, че така отговарям на всички въпроси и съм максимално изчерпателен на този етап. Благодаря. Председателката, някой иска ли да каже нещо? Господин Мартинес Мартинес. Благодаря. На първо място искам да поздравя вносителите на петицията, тъй като те са от същия район на Испания, от който съм аз. От 1977 година насам правявам интерес към този въпрос. 22 години бях депутат в местното управление, 14 години съм в Европейския парламент – И искам да уверя жълбоплодателите, че населението на Кастила и Ламанча в неговата цялост е, ги подкрепя. Провинциите, през които тече реката Тахо, знаят, е, че тя е гръбнака на тези райони и всъщност сега виждам мобилизация на хора, която не се вижда всеки ден. Хората са поставени в тежка ситуация, те се борят всеки ден. И аз общо взето искам да кажа това, което казах и по предишната петиция. Искам да съм пределно откровен, тъй като говоря за хора от същия район на Испания. И тук има такива представители. Нашата комисия има правото да разгледа подробно жалби и петиции, внесени от граждани или групи граждани, като единственото, което можем да определим е дали е спазен закона или не. Ние не можем обаче да даваме оценка на проекти, на бъдещи проекти, за които в момента се мисли. Гражданите понякога остават недоволни от нашата ответна реакция. Но така стоят нещата. Европейската комисия от своя страна също не може да направи нещо във връзка с някакви намерения или предложения. Комисията не може да дава оценка за политики, които биха могли да бъдат практика. Комисията може само да оценява предложения, които вече са въведени в практиката или в момента се въвеждат в практиката. Така че доброто нещо, полезната страна на петициите е, че те насочват нашето внимание към проблема – Има членове на Европейския парламент, които следят отблизо какво се случва. Не искам да залитаме в крайности и да се смята, че не сме знаели нищо по въпроса, че нашето внимание е, не е било насочено към тези проблеми. Тук има и други комисии, като тази по околна среда. Там се обсъждат подобни проблеми и Европейския парламент има законодателни правомощия. Ние генерираме европейско законодателство. Това не се отнася за нашата комисия, естествено. Комисията прави своето предложение и ние решаваме по кой път да поемем Съвета също е част от законодателния процес и ние се намесваме до толкова, доколкото е възможно. Когато се внесат подобни петиции като днешните. Нямаме много време, госпожо председател. Искам да изкажа своята подкрепа. Тези хора тук заслужават подкрепа. Тяхната жалба е абсолютно основателна. Потресох се, като видях тези снимки. Има и много по-страшни, между другото. Ще ви настръхне кожата, ако ги видите. Така че нека петицията да остане отворена, нека светлината на прожекторите да остане насочена към тази река и към този район. Нека да се опитаме да си върнем доверието на гражданите, без да събуждаме погрешни очаквания за това какво можем да направим. Благодаря. Господин Ромева. Благодаря. Продължавам мисълта на колегата. Петицията трябва да остане отворена. Трябва да разгледаме нейното съдържание най-подробно. И освен това трябва да погледнем широката картина, не само по отношение на Тахо. Не става въпрос за местен проблем, става въпрос за глобален проблем и ето защо ние носим политическата отговорност да не пренебрегваме този аспект. На второ място, взимам повод от казаното от комисията. Вярно е, че става въпрос само за един проект в момента. Аз обаче тук не съм съгласен с господин Мартинес. Едно е да има мобилизация, друго е да има участие. Мобилизацията и участието не са винаги едни и същи. Просто защото някой демонстрира, това не означава, че ще му се даде възможност да допринесе за определена кауза. Най-важното е по отношение на случая с реката Тахо, мобилизацията на хората да се превърне в участие в процеса. Ние можем да си свършим своята работа и да им помогнем като комисия в изготвянето на, на различните позиции. Притеснително е, че се засягат мощни економически интереси и лобита. И трябва да кажа, че Големия проблем с това да не се действа бързо е, че после няма как да се решат тези проблеми, които са натрупани. Ако реката се замърси, това общо взето е безвъзвратно. И ще е много трудно да решим проблемите, да заличим онова, което вече сме направили. Ето защо е време да видим кои практики са полезни и кои са вредни, къде може да се предприемат правни действия. И отново казвам, не става въпрос за интереса само на един регион. Става въпрос за глобален интерес. Председателката. Никой друг не иска да каже нищо. Господин Майер. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на платформата за защита на Тахо и Алберче, както и на представители на Кастия Ламанча. Читам, че тази петиция трябва да остане отворена. Виждаме, че има неспазване на директивата, както и забавени в реакциите. Важно е дискусиите да продължат преди планът да бъде окончателно прият. Река Тахо и Ебро са свързани с са свързани по определен начин ако не се реализира а, плановете, може да има сериозни последици за делтата. Трябва да се запазят на нужните а, нива екологичните потоци на реките. бихме могли да се опитаме да посетим и двете, въпреки че имаме доста натоварена, натоварен график. Благодаря ви много. Мога да дам по една минута на жалбоподателите да реагират на казаното. Искам само отново да благодаря на вашата комисия, госпожа председател, за това, че ни приехте тази сутрин и ни слушахте. И е, че възнамерявате да оставите петицията отворена и да продължите, да, да продължите работа по нея. Виждате на снимките какво е положението. Те бяха направени преди по-малко от една година. Сега в реката има още повече умряла риба, отколкото се вижда на екрана. би било добре, ако имате възможност да посетите, да, да ни посетите и да се запознаете на място със състоянието. Благодаря. Благодаря, че споделихте с нас и снимките, които бяха много вълнуващи. Имаме и добри новини. Ще продължим да работим по тази петиция и ще продължим контактите с гражданите, за да ги информираме за следващите стъпки. Продължаваме с следващата точка от дневния ред доклад е, относно проучвателната мисия в Мадрид. Давам думата на госпожа Вертман. Благодаря, госпожо председател. Ние Имахме посещение в Мадрид в рамката на делегация от 21 до 20 2 март във връзка с, с закона за бреговата ивица. Искам да посоча, че сред официалните членове имаше голям консенсус по отношение на това, че Наистина имаше много добро сътрудничество между официалните членове и секретарията, т.е. официалните членове, екс-официо. Според мен те бяха достатъчно включени в изпълнението на тази задача. Мисля, че и колегата Якън ще сподели това мнение. Искам да кажа, че документът ни е представен през септември. Трябва да бъдат внесени изменения и този документ след това ще бъде разгледан в работната група. В работната група е, искаме да се срещнем още веднъж началото на септември. Ние ще оговорим тогава как да действаме по-нататък като работна група и е, да е, дискутираме този доклад, най-вече измененията към него. Мисля, че всички точки са включени от една страна са обяснени добре петициите в доклада и развитието по тях и е, от друга страна пък е, е, имаме добра комуникация с носителите на петициите, с правителството. Хората разбират, е, е, те са и съответно цитирани, взели са становища и искам още веднъж да благодаря изрично на всички членове за наистина доброто сътрудничество. Това е което имам да кажа към настоящия момент. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на представители на Европейската комисия. Господин Депен. Благодаря, госпожо председател. На този етап ние нямаме какво да добавим. Ние вземаме предвид доклада от посещението, следим отблизо събитията в Испания, испанското законодателство. Нямаме специфични компетенции съгласно европейското законодателство за намеса, но предвид на важността на това досие, ние ще го следим внимателно и ще продължим да наблюдаваме развитието на правната уредба в Испания. Благодаря. Господин Ризо Мартин има думата от Комисията по околната среда. Благодаря, госпожо председател. Аз нямам какво да добавя към казаното на, от Европейската комисия. Въпросът е сложен. Ние внимателно ще следим развитието на въпроса. Благодаря, господин Яр. Благодаря, госпожо председател. Веднага започвам с една друга оценка, пак във връзка с комисията, защото очевидно сме на различни мнения. Ще кажа веднага, че Fact Finding мисията потвърди, че беше наистина правилно и добре да се срещнем в Магрид както с представители на правителството, така и с носителите на петицията, защото всъщност става дума за околна среда и право на собственост. Мисля, че свободното придобиване на собственост е нещо обикновено обикновено като правило в Европейския съюз и това трябва да се спазва. Има и линк към европейското законодателство, трябва да се спазват тези правила. Според мен това е едно от основните граждански права. За това в Комисията по петициите е, ние се занимаваме с тези неща. Аз искам да кажа, че не съм юрист, говоря като член на Европейския парламент. Искам да започна с наистина положителните неща. Искам да похваля секретарията. Това беше мисия с ясно ограничена задача, беше много ефективна. В крайна сметка е, това беше е, еднодневно двудневно пътуване, което функционира много добре. Нямахме наистина моменти на скука. Е, програмата беше много натоварена и много интересна, така че да има повече такива fact-finding mission – също така искам да похваля ръководителката на делегацията. Искам да кажа, че постигнахме компромис за пътуването. и Ние сме единодушни в впечатленията си по видяното. Има консенсус, искам пак да повторя. Госпожа Вертман от самото начало положи усилия да включи испанските колеги, които са ex-officials. Това до голяма степен облегчи нещата, така че стигнахме до добър компромис. Мисля, че можем да покажем резултати. А, пропуснах още една похвала представителите на правителството. С тях имахме много открита дискусия. Казвам това, е, защото когато говорим за Копенхаген, това не се разбира от само себе си. Но в Матрид искам да кажа, че атмосферата беше много открита и трябва да призная, че в Испания има подобрения. И има подобрения на Испанския закон за защита на бреговата ивица и също така в заключенията ние успяхме да включим и нашата нашата критика. Трябва да бъда съвсем честен, не става дума само за опазването на околната среда, но и на правата на собственост. Още веднъж искам да направя предложение, когато се запознаваме с документите, да имаме предвид, че Испанския закон за защита на бреговата ивица беше изменен и ние смятаме, е, че е, съдържанието на закона в е, новия му, в новата му редакция е, по някакъв начин трябва да се представи в е, документа, в доклада от е, посещението. Не знам още на кое място, но ще го направим. Аз смятам, че проблема с правата на собственост също е изключително важен. Ние би трябвало да помолим и испанските компетентни органи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 ясна и бърза процедура, така че гражданите да могат да предявяват своите права. Е, значи в тази страна имахме наистина екстремни преживявания. Аз, например, е, видях селски стопанин, който от времето на Колумб е имал е, селско, селско стопанство, трябва да го защитава, а от друга страна големите бизнес комплекси по реката това са неща, които е, трябва да се имат предвид, но още веднъж да кажа, мисията беше много ефективна и е, мога само да окоръжа към следващи такива мисии. Госпожа Сокон. Well, thank... Искам да благодаря на секретарията, на Ангелика. за почти плавното сътрудничество, което имахме. В началото нещата бяха малко по-изострени. Имаше опити да се намали влиянието на комисията. Когато пътуваме, в отговор на подадени жалби. Трудно е да не се позоваваме на това, което те са заявили в своите жалби и това, което виждаме на място. И имаме от корешна битка с комисията. През 2009 имах доклад, който беше прият и трябваше да настояваме комисията да разгледа въпроса за нарушаване на правата на собственост. Беше потвърдено, че това е част от нашата работа. Що се отнася до закона за крайбрежието, нещата са по-различни, тъй като този закон опира до много директиви. Затова съм изненадана комисията да твърди тук, че тя няма правомощия. Защото а, с този закон за крайбрежието а, се засягат пет различни директиви. Според мен законът а, не е подобрен след поправките, продължава да е лош. Предишният не беше чак толкова лош за околната среда, но беше зле прилаган. Това беше проблема. Сега този е, загон, закон е доста объркващ, е, особено за що се отнася до безопасността на хората, на собствениците, защото продължават е, да се предприемат произволни мерки спрямо тях. Бизнесът ще е добре с новия закон, тъй като новия закон е повече на тяхна страна. Предишният закон обаче не беше приложен на практика. ние посетихме, посветихме много работа по въпроса за, за Испанския закон за крайбрежието и се надяваме жалбоподателите да отчитат това. Благодаря, господин Мартинес Мартинес. Благодаря, госпожо председател. Закона за крайбрежието беше прият от Испанският парламент, когато на власт беше моята партия. Разбира се, намеренията бяха много добри, но този закон създаде доста проблеми. Има голям брой постъпили жалби по прилагането на закона. Госпожа Алкин не ме слуша, но тя обикновено не ме слуша. Тя каза, че не, се... не е бил приложен законът. Не, законът беше толкова прилаган, че той доведе до много голям брой жалби, именно поради прилагането му. По мое мнение, самият закон беше добър, но това, което наблюдавахме, че това е на първо място изключително сложен въпрос. Разбира се, съгласен съм с госпожин Алкен, госпожа Алкен, че този закон не беше винаги прилаган по най-разумен начин при отчитане на интересите на собствениците. Законът беше ентусиазирано прият от екологичните организации, които допринесоха за неговото изготвяне, но в последствие при прилагането наблягайки на опазването на околната среда, загърбихме засягането на други интереси чрез този закон. И именно това доведе до главоболията, които се наблюдаваха в последствие. Жалко е, че няма никой от Народната партия на Испания, за да отговори на това, което чухме. Но искам все пак да кажа нещо на госпожа Алкен. Промената в закона беше резултата от мобилизацията и въпреки протестите на екологичните организации. Изглежда госпожа Алкен е доста заинтересована от това как се опазва собствеността. За мен частната собственост не е толкова виж приоритет, колкото е общият интерес за опазване на околната среда, но има хора, които не са съгласни с мен и считат, че частната собственост е нещо свесте, супер свещено. Трудно е да се намери баланс. Може би ние не сме го намерили. Но като си мисля, сега ми се случва, че струва, че дори не може да бъде намерен такъв баланс изобщо. Защото има и във всички случаи засягане на интереси. От една страна желанието да бъде опазено крайбрежието и от друга страна частната собственост. 72 милиона туриста миналата година са летували на крайбрежието на Испания, което вярно, че е много голямо. Туризмът има доведе до сериозен бум в миналото, но сега виждаме, че той може да има и отрицателно въздействие. Съгласни сме, че директивите трябва да бъдат прилагани, за това се приемат и трябва да положим усилия, за да намерим баланс между различните противоречиви интереси. Днес има по-голяма информираност на гражданите относно опазването на околната среда и в частност на крайбрежието. Разбира се, участие в интерес на туризма, защото унищожаването на крайбрежието, както се случи в много райони, означава да се нанесе трайна вреда на печеливш сектор – Имаше призиви, че трябва да се направи нещо за подобряване на положението. Имаше доста а, петиции. Считам, че положението може да бъде подобрено. Госпожа Въртман има думата. Благодаря. Искам да благодаря още веднъж на всички, на official members и на ex-official members. Съвсем ясно искам да заявя, че имахме отлично сътрудничество с представителите на правителството в Испания. Напълно съм съгласна с Питер. Ние научихме, че това не е нещо обичайно. Като членове на Европейския парламент не можем да очакваме това, но в случая имахме много добро сътрудничество. Искам да уверя всички депутати от Испания, а, че ние отчитаме чувствителността на въпроса. Трудно е да се разбере. Понякога сме доста а, развънувани при разговорите ни с а, жалбоподателите, с представителите на правителството, тъй като въпросът е много-много чувствителен. Ние се опитахме да проявим а, максимално уважение към всички заинтересовани страни. Затова считам, че беше постигнат добър компромис, беше постигнат консенсус, както често казва Питер. Питер също предложи да се включим в доклада и новия закон. Не аз съм тази, която трябва да решим. Официалните членове на делегацията трябва да го обсъдят или пък да разгледаме въпроса през септември в работната група защото това е въпрос, който следва да бъде обсъден. От моя страна се надявам, че скоро ще стане ясно кога могат да се внасят е, изменения към препоръките, които да бъдат е, отчетени също. Благодаря ви много. Благодаря на всички. Ще гласуваме по доклада през септември. Много благодаря на всички. Много се радвам за това, че стигнахме до такъв консенсус. Още веднъж благодаря на всички. Now we pass through Следващата точка е доклада относно поручвателната мисия в Дания. Отново давам думата на госпожа Вертман. Благодаря за думата. Бях ръководител на делегацията. Тя се проведе между 20 и 21 юни в Копенхаген в Дания. Петър Яр и Карлос и Тургайс бяха втория и третия член на делегацията, ако мога така да се изразя. Отидохме в Дания във връзка с петиции, които разгледахме тук през февруари, ставаше въпрос за дискриминация, за правата на децата и за дискриминация на датските майки. В резултат на разискванията през февруари се появиха още много петиции в нашата комисия. В момента те преминават през процеса на оценка. Дневният ред ви е познат. Искам да кажа няколко думи и да ви разкрия нашите впечатления относно онова, което се случи в Дания. Искахме да имаме конкретна среща с министъра по социалните въпроси и министъра на правосъдието. За съжаление, и двамата министри ни казаха, че не могат да се срещнат с нас, защото са в, защото са във вакансия. Смятам, че когато има официална делегация на Европейския парламент в определена страна, то трябва да и се отдели определено внимание. Според мен това е прецедент. За първи път се случва нещо подобно. Какво е моето заключение? Следователно, отказва се среща с членове на Европейския парламент и това показва до известна степен, че става въпрос за политически проблем и че този политически проблем е по-дълбок, отколкото сме готови да признаем. Нека да обясня малко повече. Междувременно разбрахме, че министъра по социалните въпроси е казал в Дания, че ние не сме искали да се срещнем с представители на датската страна, не сме искали да обсъдим проблема в подробности. Ние искахме да обсъдим с госпожа министъра конкретни случаи. Разбрахме, че те не са готови да обсъдят тези конкретни случаи, така че ние тъй като бяхме добре подготвени, променихме стратегията. Зададохме конкретни въпроси относно съответната тема. За съжаление, тези представители също отказаха да разговарят, независимо дали ставаше въпрос за хора от Министерството на правосъдието или от Министерството на социалните въпроси. Тези хора казаха, че няма да отговарят. За съжаление, трябваше да се върнем в Брюксел с много по-голям списък от въпроси. Освен това, третия най-високопоставен служител, с когото поискахме да се срещнем, беше ръководителя на датската полиция. Той изпрати членове на своя кабинет, не знам по-добро изразение, на, на изражение, а, израз, извинете, на моя език е, думата е митърбайтер. Вероятно става въпрос за сътрудници. Тези хора също не бяха готови да отговарят на конкретни въпроси, ние трябва да помислим какви са последиците от е, нещо подобно. Вторник вечерта се срещнахме с а, е, вносители на петиции, с хора, които са били тук. Срещнахме се с хора, които се готвяха да внесат петиция. Присъстваха някъде около 35-40 човека, майки, бащи, представители на притеснените родители. Срещата продължи повече от 4 часа. Това беше прецедент. Никой от присъстващите, включително господин Хейзън от секретарията, не се реши да напусне срещата, защото тези хора казаха нещо потрясаващо. Чухме за това как малки деца са обект на турмоз на побой, дори на сексуална експлоатация. В детските градини в някои случаи децата са били разпитвани и след това протоколите от разпитите са предоставени на родителя, който извършва сексуалната експлоатация или побоя. Как може да се иска от едно дете да разкаже какво му се е случило и след това тази информация да се дава на родителя. Тези хора, родителите идваха облечени добре в хубави костюми и казваха ми деца, децата лъжат. Тези хора, тези деца трябва да се връщат при родителите, които е, нарушават техните права. И тук не става въпрос само за датски гражданки майки, става въпрос за майки от други европейски страни или от Америка, от азиатски страни. Тези хора ни казаха, че ни вярват. И ние трябва да постъпим отговорно. На следващата сутрин, още две минути, моля. Имахме среща с омбудсмана. Мисля, че Карлос може да каже какво се случи там. Искам да благодаря на неговите служби за това, че присъстваха там. Той самия не можа да присъства, защото беше член на делегация, която беше в чужбина. Съвсем накратко тримата стигнахме до консенсус, както обикновено казва Петър Яр. Решихме да работим бързо, решихме да работим и в сътрудничество с секретарията. Благодаря на всички за подкрепата, тъй като темата е много важна. Много е важно да се вземат предвид сериозно проблемите на децата. И тук не става въпрос само за Дания, става въпрос за родители и деца от други европейски страни, както и представители на трети страни. Благодаря, господин Яр. Госпожо председател, искам да направя някои малки допълнения към изказването на госпожа Вертман. Дневния ред, програмата бяха добре организирани, но пътуването беше белязано от особености. Първата особеност, е, ние е, се срещнахме с административни органи, които твърдят, че имат най-добрите закони в света, така поне се държаха и не искат никакви промени. Е, какъв беше климата, атмосферата, приятелско презрение? Това е което мога да кажа. Първото голямо недоразумение беше свързано с факта, че ни беше казано, че ние ще ви дадем общи пояснения, не можем да ви даваме конкретни данни. Казахме, че ние сме комисия по петициите, която се занимава с петиции на граждани. Ние трябва да разглеждаме конкретни случаи. Е, обаче не ни беше предоставена конкретна информация. Е, почти е, на шега бих казал, че пътуване е, в Москва по време на студената война би било също намеса във вътрешните работи. Дания се държа по подобен начин, като твърдят, че всичко функционира там добре, вървете си в Брюксел, правете си вашите неща и докато не се месите, нещата функционират добре. Но Дания, Дания е член на Европейския съюз и трябва да се занимава с някои неща, трябва да спазва европейското законодателство нещо е, уникално се случи там. Съжалявам изрично, че нямаше член на Европейския парламент от Дания, за да види, е, да ни придружава и да види е, каква е ситуацията там. Е, трябваше да внимаваме и за екс-офишъл членовете. Е, е, те бяха членове на нашата делегация също. Беше изключително важно това, защото ни бяха пояснени някои неща. Сега за омбудсмана е, да, е, за да се разведри ситуацията, е, бяха докладвани случаи на дискриминация и всъщност омбудсмана каза, че нямат случаи на дискриминация, защото не са регистрирани. Това е като пътуване в миналото. Познавам подобни неща от други системи. Една особеност за мен беше свързана с това, че е, имахме дълги обсъждания с носителите на петициите, обаче е, никой, е, за съжаление, не прояви достатъчна смело за пълен коментар, въпреки че става дума за трагични съдби. И имаше дори и някои намеци за криминални действия. И ние казахме, че всъщност е, искаме да представим някои случаи на датската прокуратура, да помолим прокуратурата да се занимае с някои случаи с злоупотреби с е, средства. Тук не става дума за политически неща, става дума за права на деца, за собственост и всичко това създава доста проблеми там. Това е моята ми основна оценка. Госпожа Сокън. Е, Извинявам се, че не можах да участвам в тази емисия. Всъщност аз бях в болница, тъй като бедрената ми става беше излязла от мястото си. Две неща. Вижда се, че нашата комисия въобще не е позната в Дания. Може да се каже, не ни интересува това, тъй като при нас е, тази комисия е известна. В Дания обаче нещата стоят съвсем различно. Тази комисия се нарича нещо като Комисия за жалбите на гражданите. Ако използвам е, датското име, превода на комисията по петициите, никой няма да разбере за какво става въпрос. Дания се притеснява и има съмнение относно правото на Европейския съюз в областта на браковете, осиновяванията и така нататък. Така че ние сега нямаме едни и същи закони с Европа, има съответно стълкновения на норми, когато има дело в една държава членка и дело в Дания, няма как да се реши проблема. И съжалявам, че не бях на тази мисия. Всъщност, датските власти е трябвало да ви обяснят, че ние нямаме същите закони като останалите европейци, защото Дания има клауза за неучастие. И много съжалявам, че не сте се срещнали с Хора от външното министерство на Дания, например. Те щяха да ви дадат информация, те обикновено са отзивчиви. Освен това, 21 юни е много специален ден в Дания. Ти можеш да потвърдиш. Вие идвате на 20 юни вечерта, 21, ден е много, 21 юни е много важен ден в Скандинавия. Това е така наречения Мидсомър или на български обикновено се казва Енюв ден. Всички напускат работното си място, хващат самолета, хващат а, всякакъв възможен транспорт и отиват а, на екскурзия след природата. Така че Съжалявам, че се е случило така, но просто няма как. Благодаря госпожо Алкен, казва председателката, благодаря на всички. Това е само първи обмен на позиции. Ще говорим по проекта на доклад следващия път. Благодаря на всички. Сега преминаваме нататък. Точка 17. Становище относно местоположението на седалищата на институциите на Европейския съюз. Докладчик е господин Чичестър, заповядайте. Thank you very much. Благодаря, госпожа председател. Това е първият обмен на мнения по измененията към становището, което изготвяме за Комисията по конституционните въпроси. Въпроса за двете седалища на Европейският парламент. не съм имал възможност да се запозная и анализирам всички 164 изменения, но трябва да кажа, че съм впечатлен от броя на представените изменения. Любопитното е, че около, от 85% от тях са с френски автори и се питам какво ли са казали. но очаквам да ги анализирам подробно, за да мога да им отговоря по-конкретно. Редица теми бяха откроени. Има някои изменения, които спорват правното основание на петицията по въпроса. Има отговор на тези предизвикателства и е, тези успорвания, но дори тези, които не харесват е, дебатирането на въпроса, имаха успех в този случай, но това едва ли ще им се отрази добре. Има редица гласувания в е, пленарна зала на парламента, които показаха, че Большинството от е, евродепутатите при сегашния мандат и при предходния мандат е, са изразявали е, своето мнение относно поддържането на две съдалища на Европейския парламент. Ние ще се върнем към правното спорване. Това ще е интересно за юристите, както и за мен. И надявам се това да доведе и до усъвършенстване на френския ми език. Искам да спомня няколко неща. Бях посъветван, че може да съм сгрешил, предлагайки да бъде, че а, седалището на парламента в Страсбург е било избрано на времето като знак за помиряване между Германия а, и а, Франция. А, но а, решението също има общо и с а, това, че на времето, както и сега, в Страсбург а, има съвет на Европа, като знак също на помирение и затова е толкова близко разположен на границата между Франция и Германия. Европейският парламент е заседавал в Люксембург, сега не, но преди го е правил, сега заседава в Брюксел, когато няма проблеми с тавана на залата но пък преди имаше проблеми с тавана в пленарна зала и в Страсбург при предходния ни мандат, така че няма нищо ново. Друг правен аргумент, който беше представен, че 12-те пленарни сесии на парламента в Страсбург са записани в договора. И трябва да признаем, че френските ни колеги са се справили добре в случая да поставят този въпрос в договора. И така всички пътуваме до, до Франция, освен през август, когато а, Франция не работи, но всички имаме затруднения при пътуването. Трябва също да подчертаем, че само държавите членки могат да правят предложения за промени в договорите, но при последният договор беше дадена възможност и на Европейския парламент да прави предложения за промени в договорите. И всеки опит да бъде загърбен на тази възможност ще е жалко. Има също оплакване от страна а, на съвета на Европа, а, че логистично е трудно едновременно в Страсбург да заседават а, и съвета на Европа и Европейския парламент. И трудно би било да се намери места за настаняване в множеството хотели в Страсбург. Не само на нас имам предвид депутатите, но и нашите сътрудници. И присъствието на Европейския парламент в Страсбург и економическото значение на този факт за Страсбург може би е преувеличен. Мисля, че всички тези въпроси а, трябва подробно да бъдат обсъдени. Беше внесена петиция през 2006 година с много подписи. Беше призната за допустима от парламента и тя продължава да е отворена. Госпожа Малстром подаде тази жалба. Тя е известно име в европейските среди. Ние се вършим работата, разглеждайки тази петиция и то сериозно. И това е още един начин да понаучим повече френски. Благодаря ви, господин Чичестър. Госпожа Штилер, от името на вносителите има думата за една минута. Благодаря. Благодаря на господин Чичестър. Е, като един от е, малкото е, останали хора, които бяха вносители на петицията за едно, за едно седалище. Имаше много подписи, които подкрепиха тази петиция, както и сега вървящата кампания за едно седалище на парламента. Член 48 на договора е свързан с промени в договора и това, че не се допуска парламента да има думата относно това къде да заседава е позорно явление. Данакоплаците плащат ежегодно между 169 и 2204 милиона лева и това е, евро и това е, е преди последните разширявания. Въпросът е твърде важен. Не трябва да го пренебрегваме. Виждам, че времето напредва, но благодаря, че ми дадохте думата, госпожо председател, като а, един от малкото депутати, а, които са подписали тази петиция. Господин Болан, благодаря. Аз а, искам да благодаря на господин Чичестър за доклада му. Ние от самото начало бяхме против да се изготвя доклад по тази тема, тъй като се разглежда седалището на Европейският парламент, докато се говори за едно седалище в петицията, именно това в е Страсбург – не можем да се противопоставяме на договорите. Ние сме против е, този доклад е, изобщо да бъде изготвен, но след като той е изготвен, ние ще изиграем своята роля на депутати, ще и правим предложения за изменения. Ние искахме да се върнем към по точно те формулировки. Ние знаем също какви са неудобствата за използване на седалището на парламента в Страсбург, но има други въпроси, по които не сме съгласни. Ние направихме предложение за изменения. Искаме да припомним реалните цифри, свързани с това колко струва Страсбург, ефекта върху околната среда. Това са данни на парламента и които се разминават с други. Що се отнася до петицията, има само една петиция, която е допустима. Друга не отговаря на съответния член от договора. И те не отговарят на критериите, за да се считат, за да се счита тази петиция за гражданска инициатива. Ние внесохме изменения, за да може да се прецизира доклада. Благодаря. Благодаря ви най-сърдечно първо на колегата Чичестър за изготвения от него доклад и също така за изказванията на господин Бемо и от страна на вносителите на петицията. Радвам се, че те са тук. Аз съм малко очуден, че в комисията по петициите съм свидетел една петиция, на която се отрича основателност, доколкото е, знам комисията не взе такова решение, каквото вие казвате. Мисля, че има становище, че тази петиция не е допустима. Така че за мен е странно волята на повече от 1 милион граждани да се игнорира, е, защото петицията не трябва да игнорира такива неща, а трябва да ги подкрепя. Аз не искам да споря сега, господин Болон, нито аз, нито вие сме тези, които ще решим накрая. Може би като докладчик в ресорната комисия и член в комисията по петициите да кажа какво се опитваме да направим в този доклад. Многократно беше казано, ние се опитваме да попречим и така нататък. Аз искам да кажа, че в комисията по конституционни въпроси всички политически групи приеха този доклад. Факта, че изготвяме такъв доклад. Преди около една година ние изискахме такъв доклад и е, за дълго време той беше блокиран, тъй като имаше съпротива в парламента. Нашия доклад е, всъщност трябва да бъде доклад за седалището на Европейския парламент и след дълъг спор беше направен компромис, следствие на който беше сменено заглавието и е, сега докладът е за седалищата на европейските институции. Обаче мога да кажа, че в Комисията по конституционни въпроси всички колеги бяха единни, че Европейският парламент парламент има съвсем различна роля от тази на останалите институции на Европейския съюз. Европейския парламент е единственият орган, директно избран от гражданите и съгласно Лисабонския договор, той е с законодател, т.е. на равна нога с Европейския съвет, поради което Комисията по конституционни въпроси стига до резултата, че за уреждането на седалището на календара и начина на работа на Европейския парламент в бъдеще ще трябва да са в сила други правила, отколкото да речем за агенциите и другите органи, които естествено от държавите членки е, се договарят къде да бъдат местоположенията им е, и така нататък. Що се отнася до Европейския парламент, както посочи колегата Чичестър, когато той беше създаден, той не беше законодателен орган. Това беше събрание, което не беше избрано пряко. Той е съвсем различен орган от днес е, и по практически причини е било решено да заседава в Страсбург, защото там заседава съвета на Европа и има сграда. И все повече е, парламента, дори още от 1958 е, година е, каза, че ние искаме да бъдем на мястото, където са съветът и комисията, защото парламента трябва да, отговаря непрек... да преговаря непрекъснато с съвета и комисията и да няма големи разстояния. От тогава до сега парламентът винаги се е застъпал за това. Ораторът е прекъснат. Значи ще се опитам да съм кратък. Нека да кажа, че ще кажа накратко, това е едно много добро становище, което се предлага от колегата Чичестър. Много съм очуден, от това, че сега имаме един невероятен поток от изменения от страна на френски колеги. Искам едно да им кажа. Тук става дума за въпроса за а, само а, осъзнаването за а, това как вижда себе си Европейския парламент. Тоест дали искаме да бъдем на равна нога с останалите органи като представителство на гражданите и ние трябва сами да решаваме как, кога и къде да работим или въобще да не работим. Аз мисля, че това не е национален въпрос. А, може би а, съм разочарован, че някой от а, членовете на парламента превръща това в национален национален въпрос. Всички европейски граждани са засегнати, ние сме засегнати, независимо от а, е, е, нашата националност и най-лошото, което може да направи парламента е да настроява една страна между, срещу друга. Това е правен конституционен въпрос и за това, а, е, сега приключвам вече, за разлика от други А, решения в, на парламента, не трябва отново да правим опит е, да променяме нещата по същество. Парламента трябва да получи право да измени това състояние чрез изменение в основните договори. Това е правилният път. И ще се радвам, ако е, Комисията по петициите подкрепи това. Валенса. Благодаря, господин Валенса. Благодаря, госпожо председател. Първо и най-важно, Нека напълно да подкрепя господин Чичестър. Аз подкрепям вашето становище, ще се подпиша под него с а, двете си ръце, с двата си крака, с всичко, с което мога. Нещо, което вече съм казвал и ще повторя. Блъскаме си главите срещу една бетонна стена, защото докато нашите политически лидери в къщи не правят нищо и ние в парламента не можем да направим нищо. Можем да си говорим много, но едва ли ще успеем да направим нещо. Това означава ли обаче, че не трябва да говорим по проблема? Не. Трябва да говорим за проблема, докато не намерим разходоефективно решение на проблема. Много от тези 164 изменения имат за цел да извадят от релси вашите усилия, господин Чичестър. Ето защо вие трябва да се придържате към пределно ясното, просто становище, за да стане ясно какво искаме да постигнем. И аз ще ви подкрепям от самото начало до самия край. Благодаря госпожа Алкен. Съвсем накратко. Радвам се, че имаме ясно мнозинство в полза на това, че имаме право да говорим за проблема. Не Господ е написал договорите. Митеран включи Страсбург в договора. Той може и да е близо някъде до Господ, но Митеран след референдум във Франция през 1992 година, където се каза едно дискретно да. 92-а, нали така? И след това имаше шок във Франция. След като дъчаните казаха не. Ние казахме не на договора от Маастрихт, след това имаше референдум във Франция. Митеран каза. Мариан каза Мариан е дан фавор. Дания не беше против Европейския съюз. Митеран записа в Единбург, че ще имаме 12 сесии в Страсбург. Това се включва в договора от Амстердам за първи път. Така че ако ще сравняваме Митеран с Господ, а никой не иска да го прави, то може и да не говорим по темата. Но мисля, че това не трябва да се прави и ние трябва да говорим по проблема. Имаме право да променим нещата. Председателката. Благодаря. Можем да приключим разговорите. Становището ще се гласува по време на сесията през септември. Надявам се, че господин Чичестър ще стигне до консенсус по някакви компромисни изменения. Надявам се поне, господин Чичестър. Аз е, ще търся едно сърдечно единство. Благодаря, казва председателката. Остава ни една точка в дневния ред. Нямаме време, обаче господин Макмилан Скот отсъства. Искате ли да добавите нещо? Защото времето ни притиска. Искам просто да кажа на всички колеги, че имаме срок за внасяне на изменения. Крайният срок е 11 юли в 5 часа след обед. И сега давам думата на госпожа Вертман. Благодаря. Нашия колега Макмилан Скот, за съжаление, не може да присъства днес на заседанието. Той ме помоли да прочета какво е написал за днес, какво искате да направим. Председателката, може ли да ни дадете текста на презентацията? Ние искаме да видим в писмена форма какво е написал колегата. Да, няма проблем, стига това да не е в разрез с правилата. Председателката, да, естествено, че не е в разрез с правилата. Може да ни дадете текста в писмена форма. Благодаря. Господин Яр. Благодаря, госпожо председател. Същото се отнася и за колегата Басеско, която е малко преди раждане и не може да присъства тук. Аз имам нейните коментари, представляваме днес и ще й предам коментарите на протокола. Благодаря на всички. Приключваме заседанието. Благодаря още веднъж.